As you know, colleagues, we have... Уважаеми колеги, както знаете, дневният ни ред е, е доста пълен, така че моля ви замете местата си възможно най-бързо и нека да започваме. For EPP, this is a golden moment. I see only... Ам, това е отличен момент за ЕНП тъй като виждам тук почти само колеги от НП в залата. I am counting how many members we are because... Броя колко хора сме. Трябва да сме 12, за да имаме кворум. Мисля, че сме. I think we are 12. Okay. <sighs> So, I hope that you all had a... Надявам се, обядвали сте вкусно. Нека да продължим. А именно съобщение от заседанието на координаторите. Най-напред приехме дневния ред за април и говорихме за по-нататъчните дневни редове през април. Ще говорим за качеството на, възраст, на, на въздуха, на, за спортния журнализъм и за фатка. Това се отлага за май. И за спешните процедури те, те са одобрени. За атомните електроцентрали и седалището на ИМА. За това ще говорим също през април. Петър помоли за думата. Моля, имате думата. Да, искаме освен това решението на координаторите да оповестя 600 636 тази петиция искаме да я отложим. Тук искаме да подадем заявлението в комисията. Тази комисия 636 от 2017 година става дума за обществените поръчки в Андалузия. Искаме да помолим тази петиция да се от отложи за април. А, моля да гласуваме. So, when this has been challenged... Добре. В такъв случай имаме правило и според това правило трябва да гласуваме. Така че, жалко е, че тук има само НП колеги и само един от ЕНСД, ЕНСП. Това е много жалко. Има обаче и колега от АЛДЕ. Два... Господин Исторгас, вие искате да, да кажете нещо, моля. Госпожо председател, Както знаете, аз съм от 10 години член на Комисията по петиции и знаем какви са процедурите, както и вие знаете добре. Тази сутрин ние и се споразумяхме за това, че ще започнем в 2.30. и половина. Ако колегите не са дошли, това е техен проблем. Ние сме тук. И в крайна сметка, независимо дали има колеги от една или друга е, група, трябва да започваме на време. Така че, моля ви, вземете това предвид и следвайте правилата. Според правилата трябва да гласуваме това, което предложи Петър Яр. Да, да, естествено, естествено, не се притеснявайте, аз ще следвам правилата. Но, мисля, че трябва да ви запозная с цялото заседание на координаторите, какво е са заключенията на координаторите, така че е, вероятно през това време ще дойдат още колеги. Е, до, в, като приключа с е, моите съобщения след две минути, е, ще гласуваме тогава. И така, през май петиция за аквакултурите. За тях ще говорим през май, а през юн, юни. Процедурен въпрос. Разбирам, че искате да гласувате сега, веднага. Трябва да гласуваме, защото в два и половина трябваше да започнем. Колегата Кога колегата помоли за гласуване и трябва да гласуваме веднага. Добре, да, ще гласуваме. ЕНП иска петицията от 2013 година 0500 да, да да бъде отложена за април месец. Да видим дали а, дали нямаме прекалено повече от НП, но само 9 от колегите имат право да гласуват. You're okay? Okay.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 Нека колегите, които гласуват за НП, са наистина членове на комисията или заместници или пълноправни членове. Нека съветниците се осигурят Затова тези, които гласуват да са наистина членове на комисията, а другите съветници, нека те се свържат със своите кол... е, членове, със своите депутати. Also, dear Chairman, wir sind dann acht Members in full. Сме 8, госпожо председател от НП. Е? Any member, any member can... Всеки член може да гласува, но тогава като политически съветник трябва да ни кажете кои са тези хора. И това може да са или пълноправни членове, или заместници. И аз преди да гласуваме трябва да зная кой ще гласува. So, the EPP policy advisor and the... И така, съветниците от НП и от ЕСПД, благодаря им. И така, кой е за прехвърлянето на петиция 0636 за април? 6, 7, 8, 9, 10, 11. It's now. And then, who wants... Добре. Кой иска да следва решението на координаторите? Тоест, е, петицията да премине към списък Б за май. Двамата колеги от ЕСПД. Добре, това е нашето решение. Благодаря ви. Добре. Благодаря ви за гласуването. Може да останете, ако не искате, може тихо да излезете. The June agenda. И така, юни. Елеонора. Извинявайте. Тази процедура не е нормална процедура. Исках просто да отбележа това, което се случи. И това може да го обсъдим на координаторското заседание. Мога, нека, нека отговоря. Аз също смятам, че ние по много незадоволителен начин действахме, но няма какво да направя. Вие ме поставихте в много сложна ситуация и аз мисля, че колегиалността между политическите групи трябва да се подобри. Това не е един правилен, добър, подходящ, колегиален начин за сътрудничество. Много е незряло и неучтиво. Хората, които ни гледат в Европа, те ще разберат, че много може да се очаква още от тази, от тази институция. И за това стана дума тази сутрин на координаторското заседание. Аз много съжалявам за това, което се случи. Господин, господин Итора Гайс. Благодаря. Исках само да ви напомня, че тук не става дума за самото гласуване. Тук са хората, които искат да работят. В два и половина трябва да започнем. Защо хората не са тук? Така че... Това е. Но, да, но аз съм съгласна, че по този въпрос ще говорим с координаторите. Дълго време ще трябва да говорим по тази точка. Това е вашето решение и естествено аз като председателка ще следвам правилата. И така ще третирам въпроса. И е, ще говорим по този въпрос за дълго време. А сега искам да се върна на координаторското заседание тази сутрин. Петицията за журналистите в Малта, подкрепата на студентите в Обединеното кралство и за защитата на потребителите в България ще се разглеждат през юни. Доклади. Аз ще отговарям за доклада на комисията Пети, доклада за омбудсмана ще бъде подготвен от АЛТЕ, доклада за статуса на омбудсмана от Зелените и ние решихме да няма становище за минимални стандарти на мълзинствата в Европейския съюз. Освен това, препоръки Препоръките бяха одобрени, така както ги предложих, с изключение на на петиции 1054, 1074, 1011 и 1121. Те не са допустими. Всички решения ще бъдат представени в писмена форма. Ще има мисии, за Валедора и за Донания във втората половина на 2018 година. Семинара за хората с увреждания, той ще бъде под формата на публично изслушване. С отдел С ще организираме семинар за конфликт на интереси по отношение на устния въпрос за временната заетост, координаторите решиха, че ще работим с комисията ЕМПАЛ в посока на устен въпрос и резолюция. И освен това, ние решихме, че ще има междупарламентарно заседание по тема, която ще бъде взета решение по нея за чрез писмена процедура. Забележа ще говорим следващата година за потенциалните номера на идентичност и дискриминацията в Швеция. Имахме мисия през 2017 година. Ще изпратим писмо до шведските власти. И ще посочим проблематичните точки. Точката за Югентамта ще се разглежда следващото, на следващото ни заседание и с това изчерпвам съобщенията от заседанието на координаторите. А сега нека преминем към точка 13. Това е петиция 2191 от Пьеро Брони за замърсяването на езерото Болсена. Господин Бруни е тук.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 до електрификация. Видяхме сериозна промяна от 2005 до 2017 с повече от 16 микрограма. Концентрацията в езерото отговаря на увеличението а, от 17, а, 72 м хиляди килограма. Това означава ежедневно увеличение на 17 кг от градски отпадъци и селско стопанство. Що се отнася до градските отпадъци, е, общините около езерото са е, вързани към един общ колектор, но на запад няма колектор. И е, за това събраната там вода отива в, в е, езерото. Колектора отвежда а, събраните отпадни води към пречиствателната станция. Използват се 25 помпи за тази цел. Колекторът обаче е в много лошо състояние. От него изтича вода към езерото. Помпените станции също са в много тежко състояние, по-конкретно девета помпена станция и 20-та помпена станция. 20-та помпена станция е извън зелената област и там се събират отпадъците и отиват към пречиствателната станция. не можете да видите снимката достатъчно ясно, за съжаление, на този екран, но вляво горе виждате 20-та станция. Виждате, че реално тя не е свързана с колектора. Т.е. всички събрани отпадни води отиват към а, потока, който после отива в езерото. И виждате, че е, това е, е вода, е, която не може да е от 30 хиляди жители, е много по-малко, което означава, че всъщност много голяма част от отпадните води се губят някъде по пътя до 20-та станция. Девета станция е станция, от която изтича вода директно в езерото, но има явно и други изтичания по пътя към колектора. 75% от фосфора, който достига до езерото Булсена, е от градски происход, само 25% е от сълскостопански происход. Това са общи разчети, но са сравнително верни. Много е важно да се поправи колекторът и да се даде подкрепа за селското стопанство, за да може да се предприемат по-природосъобразни дейности. Необходими са и независими мерки за контрола и наблюдение. Що се отнася до устойчивото земеделие, Вместо да се пред, предлагат а, стимули за устойчиво а, земеделие, всъщност се е, прилагат сълскостопански методи, които са силно замърсяващи за езерото. Това не се вижда много ясно на този слайд, но всъщност слайда отразява историята на събитията. През 2009 година работихме заедно, за да направим план за управление на езерото Полсена. Този план за управление заявяваше, че фосфорът не трябва да надхвърля 10 микрограма на литър. А освен това, в него се казваше, че е необходимо съвместно управление на езерото. Този план беше одобрен от провинцията, но региона го пренебрегна. През 2011 година събрахме 14 000 подписа в знак на протест, но властите не им обърнаха внимание. През 2013 година се обърнахме към комисията по петиции. След това имаше прекъсване, тъй като имаше избори. Председателството се смени. През 2015 година беше първото изслушване, след което председателката на настоящата комисия написа писмо до региона Лацио, в което имаше призив да се поправи колектора и да се даде подкрепа за устойчиво селско стопанство. През 2016 година региона излезе с съобщение за държавна поръчка за поправки, но е, договорът беше предоставен едва през 2017 година, през септември. нямаме достатъчно време днес. Е, моля ви, е, приключете изказването си, ще се опитаме да заключим, приключим работата си по тази тема. но тъй като бяхме чакали твърде дълго, езерото, състоянието на езерото се влуши. Не искам да, да звуча грубо, но имайте предвид, че ние вече познаваме темата добре, всички сме я разгледали внимателно, просто имаме много дълъг дневен ред и няма как да продължим по-дълго. Благодаря ви много. Давам думата на представители на комисията, господин Гаспаринети. You need to put on the micro. Okay. My apologies. Микрофон, моля. Нека първо да поздравим петиционера, е, вносителя на петицията, господин Бруни, е, за отличната работа. Е, той е подал допълнителна информация и е актуализирал темата, тъй като информацията по темата вече е различна от задълженията за предоставяне на информация от държавите членки. Всъщност има разлика между официалните доклади от страна на държавите членки и по-конкретно доклада за предходните години за екологичното състояние на езерото и негови химически състав. И последните данни, подадени от носителя на петицията, съгласно които по-настоящем състоянието на езерото а, се е влушило и може да бъде сметнато само за задоволително. В точка 6 е, има принцип за невлушаване на състоянието. Става дума е, за това, че е, трябва да е, се прилага директивата, така че да не се влушава състоянието на съответ рибната екосистема, е, освен ако няма някакви извънредни обстоятелства, е, като а, сериозни суши или сериозни наводнения. И затова е, виждаме тук, че няма такива обстоятелства, форс-мажорни обстоятелства а, графиката, която е показана от господин Бруни, показва постоянно увеличение, което означава, че всъщност има предвидимост на влушаването на състоянието на езерото и е, за това сме много е, благодарни, че комисията обръща специално внимание на тази тема. Благодаря ви много, господин Веспаринети. Е, потвърждавате, че новите, потвърждавате реално новите доказателства, представени от носители на петицията. Много ви благодаря. Това е отличен пример за това как можем да работим заедно. А сега дам думата на а, колеги, които имат желание да се изкажат. Не виждам името ви. Господин Тамбурано, заповядайте. Микрофон, моля elencare tutte le varie questioni, vorrei porre anche l'attenzione. Господин не успя да представи цялата информация, така че ще представи онова, което той не успя да представи, както казахте. В Кастен Джорджа ще бъде построена фабрика, нещо, което е още по-голяма заплаха за състоянието на езерото. Ето накратко какви са опасностите. Всеки 24 часа геотермални води, еквивалентни на 9 до 10 олимпийски плувни басена, ще бъдат извеждани от подводните е, слоеве води и ще бъдат пренасени на много километри. А, това е геотермална станция, която е разположена на, на неподходящо място. Виждате за какво става дума. Има не, има слой, през който не може да преминава вода, но ще се изважда от него вода, след това ще се връща обратно и ще се е, замърси, замърси и езерото. И е, слоят, е, непропускливия слой, е, в земната кора. Така че това всъщност дългосрочен план ще има по-лошо въздействие, отколкото петролен разлив. Този тип дейности се а, коригират с определени директиви. Има минимални условия за фракинга, има а, специални условия за пренасене на петрол по море. Няма обаче почти никакви специални условия за този тип сондажи, които се правят а, с геотермални цели за производство на енергия. А, това не е нещо, което се случва само в, в Италия. Случва се в много държави членки и трябва да се разработи конкретно законодателно предложение по темата. Още нещо към колегите по, от Комисията по петиции. Е, вниманието на италианските власти трябва да бъде обърнато към опасностите на тези геотермални а, станции и да се вземат наистина предвид опасностите за съответния регион. Uh, Uh, благодаря, госпожа председател. Нека да благодаря на господин Бони, е, че е тук, че сподели цялата информация, свързана с петицията. и служихме представили на комисията, който каза, че комисията ще разгледа в повече подробности петицията. От името на ЕНП мога да кажа, че, очаква, че предлагаме петицията да остане отворена и да чакаме повече резултати от комисията. Благодаря, госпожа Еви. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на вносителя на петицията, господин Бруни. Не за първи път е, е тук в нашата комисия, господин Бруни. Е, и всъщност този факт показва, че имаме е, различни проблеми, не само при тази петиция, но и по отношение на други е, проблеми, повдигнати от носителя на петицията за езерото Болсена, за замесяването на водите, за опасността от този тип дейности, особено а, в областта на геотермалната енергия. Това е петиция, която трябва да остане отворена. Трябва да има възможност да разгледаме в повече подробности. Затова много се радвам, че вече няколко колеги заявиха своята подкрепа комисията да остане отворена. Искам да повторя, че тази информация трябва да бъде изпратена на италианските власти и че те трябва да бъдат информирани за опасностите от тези нови геотермални е, станции. И още нещо. Качеството на водите водите в много водни басейни в Италия се влушава все повече и мисля, че това е сериозен проблем. Благодаря много. Нямам други оратори в списъка, така че, господин Бруни, давам ви думата за отговор на направените от комисията и колегите коментари. Заповядайте, имате думата за две минути. Eh, per aggiungere, suppongo, qualcosa della geotermia. Нека да кажа няколко неща за геотермалната енергия. Мога ли да кажа нещо за геотермалната енергия? Е, нейният принцип е следният. Виждате отясно на слайда. виждате, че се инжектира обратно водата в слоя, който е под слоя, с, не, под непропускливия слой, под почвен слой. И ако този слой няма достатъчно капацитет да поеме тази инжектирана обратна вода, е, може да има много тежки последици. Е, виждате езерото Босена. Виждате и всички земетресни линии, които вървят успоредно на брега на езерото. И се надявам, че е, ще има забрана за е, геотермалната станция. Благодаря ви много, господин Бруни. Благодаря ви много, че ни обърнахте специално внимание на темата. Благодаря, че привлякохте вниманието на Европейската комисия. Благодаря ви много, че предприехте е, пътуването до Брюксел. Пожелавам ви много приятно а, прекарването в Брюксел и е, лек път обратно към Италия. И ще ви информираме как продължава работата ни по тази комисия. Както а, по тази петиция. Както вече разбрахме от комисията, предоставени са нови доказателства, а, както потвърди комисията устно. Нека да помоля комисията да а, реагира и писменно, да направи същите коментари в писмен вид и също така можем да изпратим тази е, петиция и новата информация, с която разполагаме, на комисията по околна среда и за бъдеще да се действа по подобен начин по други а, е, въпроси. И да действаме успоредно. Разбира се, ясно е, че петицията остава отворена. Отлично. Fine. Let's move to Mrs. Добре, сега преминаваме към госпожа Росиер. Благодаря, госпожа председател. По процедурен въпрос извинявам се, че прекъсвам заседанието. Ще бъда кратка. Не бях в началото на заседанието, но пристигнах по време а, но имах възможност да гледам лайв стриминга и видях, че се взема решение, че решенията взети от координаторите бяха поставени под въпрос в заседанието на цялата комисия. Това е прерогатив на координаторите. Координаторите вземат тези решения, когато няма достатъчно присъстващи в залата да се гласува по решение на координаторите е неправомерно. Е, това реално не е част от прерогативите на тази комисия. За това, госпожа председател, потвърдете невалидността на този вод. Съгласно процедурните правила, правило 205, всичко, което а, а, бъде поставено под въпрос зас... от заседанието на координаторите, може да бъде разгледано от комисията като цяло. Точно това се случи тук днес и това е една важна причина, поради която всички депутати трябва да присъстват в залата, когато започнем работата си. И политическите съветници и координаторите имат задача да осигурят присъствието на всички депутати в залата. Това може да е за първи път по време на вашата работа в парламента, но съвсем не е за първи път в историята на парламента да се случва такава ситуация и нямам намерение да, да, да, да ви, да го отменя. Госпожа председател, в такъв случай ние добре си записахме и ще повдигаме непрекъснато обви... а, предизвикателства към решенията на координаторите. Това не е мое решение, каза председател, като това е решение на цялата парламентарна комисия. Моля, прочетете отново правилата 205. Mr. No, no, you don't need to say anything. Let's move on. Let's move on to the following. Добре, да продължаваме. Следващата петиция 614 от а, името на Meetup of Каскиана Тиларин Мовименто срещу а, използването на геотермална енергия в а, зона с а, болнеоложки извори. Вносителя не е присъства. Обръщам се към господин Гаспара Ниети е, за актуална информация от комисията. Благодаря. Госпожо председател, тази петиция, както и следващата, която ще бъде обсъдена след малко и е много сходна на тази, а, сочи за потенциален а, конфликт между а, тези цели, които залагаме с оглед на изменението на климата и някои от местните екологични цели. По-конкретно, геотермалната енергия е един от новите е, енергоисточници съгласно е, директива 2009 от 2002. А, са и заложените цели, а, където трябва да се постигне до 20% а, дял на енергията, добивана от възобновяеми имещества, е, е, източници, което означава, че и геотермалната енергия е сред основните такива източници Геотермалната енергия не е сама по себе си нито добра, нито лоша, зависи от обстоятелствата. Затова имаме ОВОз, който е задължителен. Но има основания да се прецени, че при дадени местни обстоятелства тя не е подходяща поради ефекта върху околната среда, до тогава съответния орган, разбира се, има право да блокира такава дейност. Защото се знае, че при тази енергия се влиза в земните недра <clears throat> и се от, може да се получи ефект върху питейната вода. Може да има последици, последици в други аспекти, по които има повече от една петиция но ситуацията се а, е, преценява от местните компетентни власти. Това не е в нашите възможни. ОВОС а, е, има за цел именно а, е, да направи оценка на въздействието върху околната среда. М по отношение на <clears throat> искането на господин Томборано, Рано. А, мисля, че има тук възможност и е важно да се подчерта, че в момента Европейския парламент обсъжда евентуалното преразглеждане тази е, директива от, на Европейския парламент. Има прекрасно резюме на текст, е, прият от Европейския парламент е, на първо четене през ноември 2017. Ще цитирам и има решение да се върне документацията на а, отговарящата за, на компетентна комисия а, за а, ВЕИ. Обръщам внимание на член 26 на предложението, който, който се отнася за критериите за устойчивост. За в момента той се отнася за биогоривата но а, във ваши правомощия е да подобрите предложението и ако прецените, че а, е, трябва да се направи още нещо, тази възможност съществува сега, защото въпросът е обект на съвместно а, вземане на решение и имате възможност за действите. Благодаря. Мисля, че можем да стигнем до е, заключения по тези сходни петиции по еднакъв начин. Да погледнем и следващата петиция 6.1 за мораториум за сондажи в геот... за геотермални сондажи на сушата. Госпожа Гаспаринети, имате думата. Благодаря много на парламентарната комисия. На 50 км от Рим тече проект за геотермално ни сондажни. Четири сондажни кладенца ще слязат на дълбочина 400 е, метра, за да се извлече термална енергия за да се опозотворят италиански субсидии на базата на, на а, директива 2009 от 2008 година. А, това ще добави към геотермалната енергия а, е, ще се добави към енергията, която излечаме е, от е, соларни <clears throat> батерии и така нататък, но това не е съотносим проект в сравнение с другите ВЕИ. Този проект, който се обсъжда, ще се осъществява в близост до Лаго Дивиго. Там е туристически район. А, също така зоната е част от а, природното наследство на ЮНЕСКО. Е, имаме а, важни а, за птиците а, з, зони, които са под защитата на а, Световния фонд за опазване на дивата природа, а също така и зони, откъдето се добива минерална вода ефектът ще бъде унищожителен, ще има а, вредни а, емисии на а, арсеник, а, амониеви съедини, сулфати и а, живак, които ще се пренесат надолу по течението на реката. Ще има и емисии на а, сероводород в въздуха. Той е много опасен при концентрация на 20 ppm а, причинява сериозни белодробни увреждания. Виждате, че това би било много опасно за реки реката и за а, изворите. А, има също така и опасност а, за насищане с а, а, частици, които са а, с размер на, на 25 а, а, единици на ppm а, съществува опасност от замърсяване на а, кладенци, които са за публично ползване. Опасност има и от поява на микротрусове. А съответните директиви а, 39, 13, 18, 2012, 50, 2008, 62 2006, 82 от 2008, както и от 2010 и 817 от са все а, директиви, които определят пределни граници за различни вредни и опасни вещества, определят принципа за а, мърсителя плаща а, също така и за стандарти по отношение на питейната вода. А, съгласно член 44 на, основ... на Харта за основните а, права, както и на основание а, договор за функциониране на Европейския съюз, искаме да призовем за налагане на мораториум поради сейсмичната опасност и източник и появата на източници, които са от сериозна, поставят под сериозна опасност човешката, човешкото здраве. член 43 на хартата на основните права. Извинете, че ви прекъсвам от време на време, но за последен път и после вече няма да е, за мен е дълг и е удоволствие. Госпожо председател, ще се изкажа на италиански, защото тук се ползват някои термини и аз искам тези термини да ги ползвам на италиански. Говорим за мораториум, е, за геотермалните сондажи и не ми е ясно защо какво говорите. За Лацио Тоскана ли говорите? където има радон и арсеник в скалната маса или е нещо, което да се прилага навсякъде в Европа. А втория случай ви ставало дума е за това, че има проект за директива, който се намира в процедура на съвместно вземане на решение за повишаване на ангажиментите на държавите членки по отношение на процента енергия от ВЕИ, който трябва да се постигне в определен срок във връзка с политиките, свързани с изменението на климата, така че мораториум на геотермалните дейности а, би а, противоречал и за основи на този общ подход на Комисията и Европейския парламент. Това е решение, което остава в ръцете на парламент. Разбира се, аз съм просто един технически експерт на комисията, но ако под мораториума се има предвид само местния контекст, аз мога да проявя разбиране, защото при конкретни обстоятелства, където научните проучвания показват е, дадени рискове, които в този конкретен локален смисъл биха породили заплаха за човека, говорим е, за е, арсеник, за радон, можем да разберем този подход. Но какво трябва да разбира Европейската комисия, която казвате мораториум? Какво точно имате предвид? Добре, това е въпрос, който е отправен сега към вносителя на а, петицията. Госпожо, госпожа Миранда има думата. Благодаря. А, за мен е интересно какво каза, казвате за а, радона над 300 бекерела. знам, че има директива, която трябва да е доколкото знам, транспонирана в националното законодателство до края на февруари. Искам да се възползвам от тази а, възможност за посоча, че стандартите за радон трябва да се отчитат дори да се организира едно изслушване за въздействие на радона не само върху природата, но и върху човешкото здраве условията за живот, за училищата и домовете. И за това бих искала да знам колко са жилищата в тези села в близост до проекта, които биха били е, засегнати от него. Благодаря. Благодаря. На списък не виж... няма за сега записани други Господин Тамборано. Е, е ще поясня този въпрос. По процедурата за съвместно вземане на решение ние предложихме на 17 януари 2018 година по новата а, директива за ВИ имаме внесено изменение 37, според което се казва, че според геотермалните характеристики, геотермалните дейности могат да доведат а, до появата а, и въвеждането на определени вещества в почвен, почвата а, аз бих искал да предоставя още документи по този въпрос. Така че трябва да насочим вниманието си към геотермалните дейности, които са по-малка степен замърсяващи Европейския парламент не се е, е обявявал за мораториум на геотермалните е, дейности. Има обаче специфични случаи, както евентуално в Тоскана и други части на Италия, и съм сигурен, че ще получим още информация в бъдеще. В заключение ще кажа, че преди края на 2018 Европейската комисия трябва да изготви проект за законодателен акт, регулиращ емисиите на всички вещества, свързани с геотермалните дейности, опасните за здравето, за климата, през различните етапи на проучване на а, сондажи и а, на експлоатация. А, сега а, още се работи по текста, така че не знаем как ще се развият нещата, но комисията има възможност да се заеме с този въпрос Европейския парламент се изказва подкрепа на тази идея, но има граждани, които идват тук, сигурно и от други части на Европа, за които геотермалната енергия е, е нещо, което поставя проблеми. Ние не призоваваме за мораториум в никакъв случай, е просто а, мислим, че е нужно да има анализ, така, щото там, където геотермалната енергетика не е нещо устойчиво, не е нещо безопасно, то трябва да се разглежда като такова. Това е нашия подход. Ще продължим участието си в тристранните преговори, но разбира се, Европейската комисия може да продължи със своя анализ по темата без да се влияе от този текст в преембила. Ние сме на ваше разположение за по-нататъчна информация при нужда. Благодаря. Благодаря ви. Преминаваме към следващата певи, петиция, защото и тя е на подобна тема. Това може да е интересно и за вносителите на петициите да чуят какво мислят други вносители, а за нас също да получим по-пълна представа е, за тази тема от различни гледни точки. Искам да добавя тук точки 16 и 17, за може Европейската комисия да даде отговор е, заедно е, за тях и така по петиции 829 и също 845 ще бъдат също разгледани заедно. Да, аз прочетох и имената им. Така, Сивия Перфети, също вносител. предполагам, имате и вие слайдове. Давам ви възможност да ги представите за 5 минути. презентационе sui principali aspetti della geotermia flash con emissioni много благодаря. Бих искала да говоря за геотермалната енергия в южната част на Тоскана. Тук ситуацията е край на една приказка, защото геотермалната енергия не е зелена. Проучванията показаха, че няма прагова стойност, под която няма да има опасност за здравето на населението. Регионалната екологична агенция на Тоскана казва, че геотермалните станции в Тоскана са източник на солна киселина и живак. 27% по-голяма количество, отколкото се срещат естествената естествената природна среда. Съгласно доклада има стойно за, средна стойност за живака. Ако погледнете а, геотермалните станции са източник и на амония и съединения. В сино се показва стойностите в амията. А, Монтемията в сравнение с, с други области на Тоскана. Това е проучване на ЕНЕЛ от 2008 година за емисиите на амониеви съединения. проучването на Местната агенция за околна среда казват, че има емисии на а, твърди а, прахови частици в размер, размер PM10 и 25, а, а, както и на амоняк. Това е един, а, една статия от международен а, източник. А, можете да видите а, отново сярна киселина, метан и амоняк. А, тук е видно, че е, тези а, е, емисии не могат е, да определят геотермалните станции като свободни от емисии на въглерод. В Тоскана бе представено първото проучване, за да се, разберат, се разбере по какъв начин се отразяват геотермалните станции на здравето на живущите в региона. Прави се сравнение между две зони в северната и южната част и по удалечени части, където поминъка и начин на живот са сходни. Вижда се, че смъртността за период 2000-2006 доста се е, това е период доста преди разкриването на геотермалните станции е на приемливо ниво. Можем да погледнем е, как се отразяват геотермалните е, станции в 2000-2006 година. Смъртността е 13,1% по-висока за мъжете в сравнение с тази в населени места на 50 км от там. А, с един, една пикова стойност от 70%. А, хората, които живеят в близост до тези станции, смъртността е 18, 19% по-висока, отколкото други по-отдалечени, както на Пиянка Станяйо и а, а, в заключение това проучване казва, че има научни а, граници за описанието на това и явление, но в зоната на амията показва, че има значителни проблеми в сравнение с а, а, други а, региони в а, Италия, по-специално по отношение на смъртността сред мъжете как това може да се свържа с начин на живот, както и с генетични особености. След това 2012 бе проведено друго изследване в Тоскана, където се обръща внимание на разликата на начина на живот на населението около термо геотермалните станции и по-отдалечени места. До 2017 е, им се проведе ново изследване, но резултатите още не са публикувани. И това е противно на политиката на Европейския съюз, основно по отношение на договора за създаването, както и договора за функционирането на Европейския съюз ние призоваваме за зачитане на а, хартата на основните права, член 37 в частност, а, който се отнася до опазването на околната среда. Благодаря. Много ви благодаря и аз за това, че добре очертахте своята теза. Сега ще представим следващата петиция номер 845.17 на господин Дарио Мацалупи. С удоволствие бих ви дала думата за 5 минути. Благодаря, госпожо председател в петицията се заставаме след, срещу нарушаването на европейски европейските директиви, които са посочени тук и а, от частност а, имаме а, предвид директивата за птиците, за морските, водоплаващите птици и за а, 2008 година, 50, номер 56, за а, морските а, е, живи а, е, за морските а, е, живи биологични видове. По-специално става въпрос за парами, параметрите за сондирането за геотермални цели по а, брега, което не бива да надвишава 200 метра проникване в подпочвания слой. В петицията се позоваваме на много случаи на сеизмична дейност, причинени от фракинг в Швейцария, например, където имоти пострадаха сериозно поради микротрусове. Не трябва да забравяме, че позицията на Европейския съюз по отношение на сондажите за геотермална енергия и микротрусовете се отчитат, защото това може да доведе до необратими последици в бъдеще. Има такива изследвания в Полша, Германия и Италия. В Германия има вече 9 асоциации на граждани, които се ополчват срещу използването на геотермалните сондажи поради тези е, сеизмични дейности, причинени от човека. Получава се подземно налягане в тяхно, е, вследствие на тези дейности. С това призоваваме да създаде европейски независим орган, който да проучва сеизмичната дейност, причинена от човека, както вече има такава в Съединените щати за а, мораториум също на някои видове сондажни дейности. 4,3% живак и 4,2% амоняк се а, получават повече от това, което произвежда индустрията, просто споради а, тези дейности в а, Тоскана. А, в Монте Мията а, геотермалната дейност а, до, до принесе за спазване на под, нивото на подпочвените води, засилване концентрацията а, на амоняка това противоречи на директива 2009-28. Затова искаме в частност да се забрани тези е, централи, които изпускат е, тези вредни е, газове в атмосферата. редица директиви уреждат емисиите, които са позволени призоваваме за чиста въздух в Европа. Също така в 907-908 и 920 призовава за това. Искам да ви кажа, че има и други документи, които сочат за това, че е възможно части от живашни съединения да се раз... пренасят и по въздуха. Те се е, имат те показва, че следи от дейността на геотермалните станции могат да се намерят на а, стотици е, хиляди километри а, по цяла Европа. А, искаме да има ясно разграничение между устойчивите а, видове енергия, като фотоволтаиците и а, е, получаваните от ветрова енергия. А, и неустойчивите, защото има милиони мегавати, които се извежда експлуатация, те се заместват тези мощности с други, които замърсяват въздуха. 2016 в геотермалната енергетика в е, Италия се получиха 260 милиона евро, които бяха платени от всички нас гражданите и от фирмите, които ползват електроенергия. Не искаме да се подвеждат европейските граждани, които разглеждат всички нови фирми на енергия като чисти. За съжаление, има и празни места в нормативната база на европейско ниво по отношение на изясняване на това какво означава устойчивост, което всъщност вреди и на човека, и на природата. В заключение, е, това е, отново ни препраща към член 227 е, от договора за функциониране на Европейския съюз. Призоваваме да се прилага радикално нов подход при оценката на геотермалната енергия и нейното производство. Благодаря ви много. Сега давам думата на госпожа Холс от Европейската комисия, за да се изкажете по точки 16 и 17 заедно. Uh, thank you, Chair. Um, geothermal energy. Геотермалната енергия по принцип е по-малко по вредно, отколкото използването на твърдите говера, горива според проучванията. Геотермалните станции отговарят само за една част от, от процентите на вредните вещества, като серни съединения, азотни съединения. Някои от станциите произвеждат дори нулеви емисии. Въпреки това, както бе казано в изказването на вносителя, е, всичко зависи от геологичните характеристики и от технологията, която се използва. За предотвратяване, технологията за предотвратяване на емисии в подземните пластове. В някои случаи емисиите обаче може да са по-високи. Нула е, емисионните станции е една от целите за, е, на, на европейските програми за наука. Например, е, стратегията за развитието на геотермалния сектор – по отношение на емисии от геотермални станции. <clears throat> това са тези, това са неща, които се третират в законодателството на Европейския съюз, включително оценката на въздействието, директивата за него и други директиви, които бяха споменати. Комисията следи прилагането на това законодателство от италианските власти и ние ще предприемем съответните мерки, ако видим, че, че стандартите не се спазват. Що се отнася до парниковите газове, държавите членки трябва да докладват за нивата им и то да ги докладват на международния панел, по изискванията на международния панел за климата. Ние знаем обаче, че понякога не е лесно да се направи разлика между емисии, произведени от хора и емисии, които които са плод на естествени дейности. Ето защо комисията в момента прави проучване за емисиите от геотермалните станции. Ще получим допълнителни доказателства дали, трябва нужда, дали има нужда от допълнителни действия на европейско равнище. Както казах, основните характеристики на геотермалните станции са по принцип характеристики, отговарящи на възобновяемите енергийни източници. Те имат малко влияние върху парниковите газове и азотопите отоплянето на климата в сравнение с твърдите горива. Комисията в този момент не смята, че е удачно да се регулират критериите за устойчивост в рамките на прегледа на, на настоящата директива. Ние с удоволствие ще съберем повече доказателства, ще направим допълнителни анализи. Вече тези анализи текат и ще ни трябва да вземем по-нататъчно и ще, ни, и ще трябва на базата на тези доказателства да вземем окончателно решение. Благодаря. Колегите имат думата. Господин Тамбурано има думата. Уважаеми колеги, ясно е, че тези геотермални станции не отговарят на определени специфични стандарти за емисии. Това е ясно оточнено, що се отнася до количеството на парникови газове и от различни видове емисии, които се отделят. Има различни форми на ге... геотермална енергия, която се използват – емисиите са по-низки, отколкото при е, твърдите горива, така е, но има различни видове геотермална енергия, която се използва. В някои заводи се произвежда повече метани, повече CO2, отколкото в заводи за термо за термоелектрична енергия за хра... при... в заводи за хранване с твърди горива. Така че има различни видове геотермални станции, геотермална енергия. Тук говорим по принцип, но има много различни видове технологии, които се използват. Важното е как се използват те, освен това. Така че за Италия трябва да кажа, че станциите в Италия. Тези станции, които произвеждат со 2 те получават субсидии, за да, за да отговорят на изискванията на политиката за климата. Парниковите газове. Тези парникави, парникови газове се отделят в атмосферата, но въпросът е опир... въпросът опира до скоростта, с която тези газове се отделят в атмосферата. Човешката намеса ускорява отделянето на парниковите газове, които така и така биха се отделили в атмосферата. Освен това, концентрацията е важна. Тя се увеличава и това допринася до промените в климата. Сега за живака. Последните данни от Тоскана са от 2007 година. Това е последната година на измервания. Те покриват 1,5 тона на година. Това е, това е живак. Тук са включени във всеки тон се включват е, по 2 грама живак. Виждате какво количество се, използва, се отделя в атмосферата. 8,3% от живака идва, за цялата индустрия идва от е, станцията в Тоскана. До миналата година държавите членки не трябваше да включват живака в а, е, списъка на емисии, отделени от геотермалните станции. През 2007 година имаше изискване за разпределяне на тези количества. Италия не даде тази информация. Ние зададохме въпрос на Европейската комисия, но нямаме отговор защо Италия не спазва европейското законодателство. Господин Мандел. Благодаря. Благодаря за всички тези, на всички тези колеги, които се изказаха. Е, НП позицията е тези петиции да останат отворени, тъй като няма още достатъчно информация в комисията. Много от, по, тези, по, по засегнатите въпроси няма никаква информация. По отношение на на петиция 08429 искаме допълнителна информация. Thank you very much. And Mrs. Evi. Sì, grazie, Presidente. Госпожа Еви. Благодаря. Аз искам също да повторя, че тези петиции трябва да, трябва да останат отворени. Съгласна съм с колегата от НП. Ясно е и е явно, че тези петиции хвърлят светлина върху огромна пробойна в законодателството на Европейския съюз. Европейския съюз дава насоки, разпоредби за регулиране на сектора но много неща не са покрити от правила и, и стандарти, за, за, за да защи, които да защитят здравето на хората и природата. Така че мисля, чухме много ясни доказателства за, проблем, за това, че съществуват проблеми. Нека цитирам последния пример. Това е въпроса за провокираните сеизмични дейности в Италия имаше драматични ситуации, имаше драматични земетресения, така че сеизмичните дейности са нещо много важно, което трябва да бъде взето, трябва да бъде взето предвид и тези петиции трябва да останат отворени трябва да се закрие тази пробойна в законодателството. Мисля, че националните и регионалните власти трябва да бъдат информирани за евентуални рискове. Благодаря. Вие бяхте последният оратор и сега искам да насоча вниманието ви върху начина по който ще процедираме. Ние ги разглеждахме заедно, това не е случайно, защото искаме да имаме един тематичен и холистичен подход. Какво ще направим? Естествено, всички тези петиции ще останат отворени. Ще изпратим писма към отделните регионални власти, за да кажем, че това е голяма загриженост за нашата комисия и искаме да заострим вниманието че, е, на, на властите, че ние следим ситуацията. А ще изпратим всички петиции за, къ, в ИТРЕ и ЕНВИ, е, както за информация, така и за становище. И така повтарям. Проблемът явно е много ясен, но ни трябват повече факти за това как да третираме петициите по-нататък.

и съдържанието на писмата ще е едно и също, но адресатите ще са различни. Надявам се, колегите ме подкрепят. Нали? Ще процедираме така. Искам да благодаря на петициите за това, че идват отдалече. Благодаря ви за присъствието и за това, че отделихте лично време за тези петиции. Благодаря и на вашето знание. Благодаря и на представителите на комисията за тяхното сътрудничество и ясни изказвания. А сега преминаваме към следващата точка. Това е представяне на проучването Управление на отпадъците в Европа, основни проблеми и най-добри практики. Кристиан Нойпауер е експертът. Той е ръководител на проекта. Добре дошли в нашата комисия. Давам ви думата. Thank you very much to the chair and to the petition committee uh, to have... Благодаря. Благодаря за възможността да представя изследването си. А казвам се Кристиан Нойбауер и съм от Австрия, от Агенцията по околна среда. Направихме оценка на петициите, които се занимават с управлението на отпадъците. Ето ги основните заключения на нашето изследване, е, проучване. И, и така, някои основни да, данни ще представя най-напред, след това ще направя преглед на резултатите, на категориите петиции, какви е, законови актове имаме, които са засегнати от петициите, какви видове заводи за обработка на отпадъци сме анализирали. Как сме анализирали петициите и след това ще говоря за добрите практики, за най-добрите практики в областта. В някои случаи в някои, момен... в някои държави членки те са налични в, държави... в е, някои държавите членки и ще завържа с препоръки. И така, е, проучването бе възложено от комисията Пети, беше проведено от нашата агенция. Използвахме данните, които ни бяха предоставени от петициите. Важно е да се спомене, че, да се спомене, че работата, която бе направена, стъпва на предишно изследване от 2011 година. Тогава ни оценихме 101 петиции, а миналата година е, взехме предвид 10 петиции. Всички те бяха свързани с отпадъците. И така, един преглед, общ преглед. Не се вижда много добре на слайда, но, както виждате, има четири тематични области, които, бяха, които са засегнати в петициите. Първата област – е процедурите, които са разрешени. Сините колонки са анализирани през 2017 година, червените са от 2011 година и така 52 е, петиции се занимават с е, процедурите, с разрешените процедури. операцията на съществуващите станции – това е следващата колонка. 54 петиции като цяло се занимават с този въпрос, а 111 е общия брой на петициите. И заедно с това имаме тематичната област за функционирането на системите за управление на отпадъците. Тук имахме 28 петиции. И последната колона е свързана с една нова тематична област, която е оценена само през 2017 година и тя е свързана с е, неправилно третиране на радиоактивни отпадъци. Това са четирите тематични области, които бяха е, с, които са залегнали в петициите. През 2017 година видяхме, че операциите на осъществуващите е, заводи и станции беше основният проблем, с който се занимаваха петициите. И така, следващия слайд. Тук имаме видовете закони. Вижда се, че през 2017 година доминиращият вид са депата за отпадъци. По принцип имаме през 2011 година имахме 58 депа, които анализирахме и през 2017 година имахме 4 депа за отпадъци, които анализирахме. Още нещо друго много важно. са всички други видове съоръжения, например за съхранение на отпадъци. Там имахме три петиции, които се занимаваха с този проблем и ги анализирахме през 2011 година. Нямаше петиции през 2017 година, които да засягаха въпросите за производствените мощности. Новата тема която е свързана с управлението на радиоактивни отпадъци. Това бе тема за 2017 година. Какви видове отпадъци бяха анализирани в проучването? Имаше битови, твърди отпадъци, неопасни отпадъци. Това беше фокуса на петиции е, за 2017 година. Освен това, както споменах, новият, новата тема, две петиции се занимават с нея, радиоактивните отпадъци. Естествено, опасните, токсичните отпадъци са също тема, с която се занимават петициите. За географи... географската перспектива и как се разпределя тя сред европейските страни. В югоисточните региони има петиции, които се занимават с управлението на отпадъците главно. В югозападната и централната част Франция и други страни, това с, там са, в тези страни, в тези области също управлението на отпадъците е голяма тема. Какво направихме като допълнение? Ние разгледахме законодателството и коя част от законодателството е покрито от петициите. Направихме правна оценка и видяхме, може да видите в проучването точно кои членове е, се засягат най-често в петициите. Естествено, директивата за отпадъците, член 3, е, и член 4 и член 11. Тук става дума за целите, за методите. Те са, това са членовете, които се засягат най-често. И освен това, директивата за депата на отпадъци, те тя често се споменава петициите. И тук може да видите кои точно но членове се цитират най-често. Новата тема е управлението на радиоактивните отпадъци. Тук нямаме е, анализ на законодателството, свързано с радиоактивни отпадъци. Нямаме такова. Имаме законодателство, свързано с Евроатом. Имаме четири регламента а именно, най-важният е съхранението и третирането на радио... радиоактивните отпадъци. Това е регламентът. Петициите <clears throat> засягат темата за временното съхранение на радиоактивни отпадъци. Другата петиция се занимава с нелегалното изхвърляне на радиоактивни отпадъци. И това са важни въпроси. Естествено, разгледахме и релевантното законодателство. Отново, основните области за оплаквания, основните тематични области, това бяха процедурите за разрешение, евентуалните отрицателни влияния от операциите на, на заводите, на централите – недостатъците на системата, на системите и неправилното третиране на радиоактивни отпадъци. Тези четири тематични области, в тях се опитахме да видим основните недостатъци, какви са те и да направим препоръки за подобряването им и отстраняването им. Още веднъж искам да ви покажа тук много са малки буквите, но може да видите тук кои петиции са анализирани през, през 2017 година, две от Италия. Е, те засягат Калабрия, две от Гърция. Е, тук става дума за с депата за отпадъци, две от Испания. Става дума за управлението на отпадъците. Тук две от Франция, една от Унгария, една от Словакия. Това, това са общо петициите. Те влязоха в анализа. Ние се опитахме да видим коя точно тематична област е покрита от съответните петиции. Анализирахме съдържанието и се опитахме да видим какви са основните недостатъци и направихме препоръките. Най-напред. Процедурите за разрешение. Какви са основните недостатъци тук в петициите? Най-напред съоръженията не функционират според лиценза няма участие на заинтересованите страни, недобра оценка на въздействието върху околната среда и няма информация от властите е, към заинтересованите страни. Това са основните недостатъци, които можаха да бъдат идентифицирани в петициите. Това са общи препоръки, които направихме. Най-напред по-добре комуникация между властите и заинтересованите страни, въвеждане на качествени контроли върху системите за оценка на въздействието върху природната среда, достатъчен административен капацитет на национално, регионално и местно равнище и по-нататъчно развитие на стандарти за за защита на природата. Най-добрите практики вече съществуват в, и те са заложени в различни процедури и правила на европейско равнище. Ние искахме в проучването да дадем примери за най-добри практики, как се преодоляват недостатъците благодарение на инструментите, които вече са налични. Естествено, има експертни групи на европейско равнище, има обмен на информация, има доклади, които са на лице за ефективността на оценката на въздействието. Всичко това може да бъде използвано като добра практика и като насока да се идентифицират по-добрите подходи в бъдеще. Публичните консултации, естествено, те могат да бъдат използвани като инструмент на национално равнище. Може да намерите в доклада много информация за възможни практики. Естествено, стандартизацията на европейско равнище, това е много важно за различните процедури, защото стандартите дават насоки, особено като помислите до каква степен едно съоръжение може да се отделя да, е, да, да, на какво разстояние едно съоръжение може да бъде построено от жилищните площи и така нататък, как могат да се издават лицензии и разрешения за функциониране. Втората част въздействието от съществуващите съоръжения. Тук има недостатъци също, които можаха да се идентифицират. Заплаха за здравето и природата. Има високо ниво на емисиите, които застрашават човешкото здраве. Липса на мониторинг на контролни системи – е, които липсват в съоръженията, недостатъчно техничес... недо... недостатъчна техническа адаптация при съоръженията. Съоръженията трябва да се адаптират към по-високите стандарти и някои вносители казват, че това не е сторено по правилния начин. И нелегални операции на някои съоръжения препоръките. Те са също доста общи и са следните. Повече капацитети за регионалните и местни и национални власти, а, така че да могат да извършват мониторинг, онлайн измерване на емисиите, генерирани от съоръженията. Освен това, публикуване на резултатите от измерванията, така че публиката да има достъп до тях. Хората, кръщенствеността трябва да бъдат въвлечени в нови инициативи. И накрая, инспекции на място на съоръженията. Това е много важно. Това е и в унисон с първата точка. Властите естествено трябва да имат възможността да правят проверки на място на съоръженията. И така, най-добрите практики за втората тематична област. Тук отново има европейски институции, които се занимават с тази област. Мрежата Impel е един, една много добре функционираща мрежа. Това са органи, които провеждат съвместни инспекции на депа, например. Така че това е добър инструмент. И освен, освен това, въпроса за инспекциите на депата. Е, тази мрежа също може да се използва тук. На следващо място най-добрите технологии. В момента документът, свързан с технологиите, се завършва. Комисията по член 75 ще гласува скоро този текст. Там също има някои споменати най-добри практики. И освен това, що се отнася до практиките на управление, има последна версия от е, Центъра за научни изследвания. Този текст може да помогне на компаниите да подобрят своите налични както съоръжения, така и практики за управление. И така, на следващо място системите за управление на отпадъците. И тук има свидетелства, че в някои региони капацитета е твърде нисък. Другият важен въпрос е, че е, гражданите застават е, е, против е, конкретни проекти. Например, е, проекти за горене на отпадъци и е, това, че те не искат това да се случва близо до тях и след това нелегалното изхвърляне на отпадъци и нелегалното изпращане на отпадъци на други места. Е, виждам, че ми остава само една минута. Е, тук имаме препоръки. Е, ще видите, че добрите практики вече са посочени а, системата Impel, която дава информация за работа на инспекциите и за съвместна дейност между властите на различни държави членки и сътрудничество между местните и регионални власти. Тоест информация е на разположение. Има и платформи, на които властите могат да обменят информация за нелегална дейност – където и полицията може да споделя информация за нелегална дейност. И това са вебсайти, които са на разположение на европейско равнище. Виждате ги тук на екрана, ще ги намерите и в документите. И в заключение, е, проведохме този анализ, в който работихме в основа на 10 петиции 2017 година, обаче разчитахме на факти, установени още през 2011 година и е добре да се събере тази информация на едно място. И всичко това е направено, виждате го в проучването, което е на ваше разположение днес. Благодаря ви много. Изключително навременно е, е представенето на тази информация точно сега, преди да навлезем в гръцкия въпрос за управлението на отпадъците, тъй като там става все по-сложно за гражданите да се справят с отпадъците. Благодаря на господин Нойербер за това, че представи нещата точно кратко и ясно, че очерта проблема. Както споменахте, предходните а, проучвания от 2011 година вече са актуализирани и това проучване, управление на отпадъците в Европа, вече е на разположение. Препоръчвам го и препоръчвам особено на гръцките власти да, да го прочитат. Тук имаме депутати от Гърция от различни политически е, групи. Вземете го, моля ви, и го изпратете до гръцките власти, защото е изключително полезен този документ и може да е много полезен през следващите години. Сега, преди да преминем към петициите, нека да дам думата на представителя на комисията господин Диас Дели Кастио. Благодаря, госпожо председател. Хорхе Диас се казвам от отдела управление на отпадъци в Генерална дирекция околна среда. Благодаря много за тези проучвания. Мога да направя коментари само във връзка с управлението на отпадъците, тъй като радиоактивните отпадъци попадат извън приложното поред на директивата тъй като те са предмет на договора Евроатом. На слайд 7, картата, която показахте, която показва източниците на петициите от 2011 година, съвсем не се изненадах, че те идват основно от Ирландия, Италия и Гърция. И при трите е, държави комисията предприе правни действия и е, е започна процедури по нарушение, които стигнаха до съда. Е, и трите страни е, бяха подведени под отговорност за некоректни практики по управление на отпадъците, нещо, което е нарушение на съответното право на Европейския съюз. Но Гърция и Италия продължават да плащат тех, тежки глоби заради съществуването на нелегални сметища на тяхната територия. В Гърция по-конкретно става дума и за а, некоректно управление на опасни отпадъци. И така искам да кажа, че европейските институции не могат да бъдат обвинявани в а, бездействие. Направили сме точно това, което а, се изисква от нас. А, сега, по отношение на препоръките, които вие представихте. Ще ги предам на съответните колеги в Генерална дирекция околна среда. През декември 2015 година, чрез плана за кръговата економика, Европейската комисия предприе мерки да се изведе управлението на отпадъци на едно ново, по- добро равнище е, в целия Европейски съюз и особено в тези държави, е, където резултатността е ниска. Крайно време е, е крайните решения да се намалят. Става дума за сметищата и за неефикасните горивни инсталации. И така имаме 2013 година, 2030 година като дата за намаляване с 10% на а, е, сметищата и а, е, Европейски съюз да стане едно общество, рециклиращо максимално количество отпадъци. Но а, е, за тази цел първо трябва да се а, преодолеят две празноти. Първо, празнотата свързана с приложението и второ, празнотата свързана с инвестициите. Имаме стратегия за съществяване на е, правно приложение и стратегия за следващите години за финансирането. Преди Европейската комисия да прибегне към е, е, твърди мерки, а именно съзиране сезиране на съда, тя първо се опитва да предостави на съответните държави и членки необходимата техническа помощ. Първо, на всеки две години има оценка на приложението на мерките по отношение на опазването на конца среда. На второ място организираме семинари с представители на държавите членки, които имат затруднения при приложението. Предоставяме и конкретни семинари, при които практики от една държава членка, доказали своята резултатност, могат да бъдат предмет на обучение, на което да бъдат поканени други. Ирландски слушатели отидоха в Румъния наскоро, за да им разкажат как са решили този проблем, с който се сблъскваха те в Ирландия. Има и механизми за равно предупреждение, за да се даде знак, че има недостатъци при доближаването до целите е, за рециклиране. Така че правим всичко възможно държавите членки да се придвижат правилната посока. И само ако това не се сложи и ако компетентните органи останат бездейни, Европейската комисия се налага да прибегне до процедури за нарушение. А там, където има системни слабости, подчертавам системни слабости, тъй като няма как да се занимавам с всеки един случай, на който ни се обръща внимание. Тогава се занимаваме с такива процедури. И така, комисията винаги е готова да действа, когато има системни проблеми, но в крайна сметка отговорните за транспонирането и коректното приложение на нормативната уредба в областта на управлението на отпадъци е, е задължение на държавите членки. Благодаря ви много, благодаря за доброто сътрудничество по темата, благодаря, че сте тук и благодаря, че е, подхождате към въпроса толкова ангажирано, за да може тези директиви действително да се прилагат и да се надяваме, че това действително ще стане навсякъде в Европа. А, нещо, което в момента, за съжаление, не се случва. Колеги, моля, направете а, коментарите си възможно най-кратки, за да можем да се занимаем с конкретните петиции възможно най-бързо. Госпожо Виранда, заповядайте. Благодаря много. Това проучване има някои недостатъци. Особено, що става, се отнася до случая в Галиция. Става дума за плана за управление на твърдите отпадъци в Галиция. Искам да ви предоставя информация и може би е добре е да получим някои отговори. Комисията е тук, така че може да вземе предвид петицията, която беше подадена тук през 2014 година от Галицийската платформа. 35 организации и асоциации участваха. Петицията беше много ясна. Казваше се, че повече отпадъци не могат да бъдат модела. Трябва да се движим към управление на отпадъците. Трябва да се стремим към нулеви нива на отпадъци, нещо, което и комисията заявява. Друг важен въпрос е повторната употреба на вторични суровини. В Галиция в последно време всъщност има увеличение на отпадъците, вместо да има намаление. Не става дума само за компостиране и рециклиране. Става дума за един централизиран план, който създава повече отпадъци, опасни отпадъци и тези отпадъци се транспортират на дълги разстояния. Всичко това идва с високо потребление на енергия, включително и по отношение на транспорта, както и емисии. Авторът на въпроса не е отговорен, че не разполага с, така, с тази информация, аз просто се възползвам от тази възможност, за да подчертая пред председателя, че е, бихме желали тази тема да се е, разреши възможно най-бързо. Е, чакаме вече 4 години и това би бил добър пример да се е, приключи работата по доклада. Госпожо е, Миранда, това е тема, която се обсъжда първо през е, координаторите, така че моля обвинете, обърнете се към координатора на своята политическа група и ще разгледаме темата отново. Благодаря, госпожо Ферара. Благодаря, госпожо председател. Две от петициите засягат Калабрия, моя регион. На практика там има извънредно положение, що се отнася до управлението на отпадъците и то вече 10 години. Управлението на отпадъците в Калабрия е предмет на решение на съда ам, срещу Италия да, поради продължаващото съществуване на сметища в моя регион в нарушение на всички правила. Плащат се огромни суми за глоби и все още не е сигурно какви мерки изобщо се прилагат. Междувременно тези отворени сметища в нарушение на нормативната уредба се увеличават. В Калабрия има и процедура по нарушение, свързана с управлението на отпадните води, тъй като не са спазени съответните нормативни уредби на ниво Европейски съюз. Тази ситуация показва една област, която значително е пострадала поради сериозно замърсяване и на земята, и на, и на почвите, и на въздуха, и на водите. А, нещо, което се отразява много тежко и на човешкото здраве. Управлението на отпадъци в регионален план беше актуализирано твърде късно, едва преди няколко години и също времено не се събира достатъчно информация за рециклиране и не се предоставя тя на гражданите, нещо, което се изисква от европейските директиви. Извличането на енергия е приоритета, не е повторната потреба на суровините. също твърдите горива. През 2018 година трябваше да сме приключили това, но има така че да се предприемат мерки в една област, която е важна и от сълскостопанска гледна точка и от гледна точка на туризма. Няма вяра нито към местните власти, нито към регионалните власти за мерките, които бяха въведени. За някои от тези фабрики има сметища, е, това вече е включено. За европейските институции, Европейската комисия по-конкретно, тук вземам повод да се обърна към Европейската комисия, която е представена тук днес. Тя трябва да продължи да следи приложението на регионалния план за управление на отпадъците и рамковите директиви по темата. Като докладчик за въпросите за, окол... за отговорността към околната среда, и е, коригирането на нарушенията. Призвам Европейската комисия да вземе предвид предложението да се организират събития за повишаване на осведомеността сред гражданите и да се вземе предвид принципа за мърсителят плаща. Наближавам заключението си. Европейски фонд за защита на околната среда трябва да бъде създаден за защита срещу такива нарушения. Що се отнесе до радиоактивните и е, токсичните отпадъци? Положението отново, отново е свързано с Калабрия. Европейската комисия не взема предвид резултатите от проучването, свързано с нелегалната дейност, която тече в този регион. Има много доклади от тайните служби. Трансграничният трафик на токсични паси е сериозен проблем. Това е реално организирана престъпност. Това не е ограничено само до Италия. Това е трансгранична ситуация, която включва различни държави членки. Имаше една ситуация през 2019 година. 1990 година, извинете. И така във връзка с вносителите на петициите от различни части на Калабрия и други области, които се сблъскват с тези проблеми, искам да заявя своята подкрепа. Необходимо е да следим какво се случва с почвите и с морето и да се използва технология, за да се идентифицират източниците на замърсяване. Това е важно, защото защитава не само околната среда, но и здравето на настоящите и бъдещите поколения. Благодаря, нека да се занимаем по-конкретно с проучването и, и, и актуализираната информация в това проучване. Това е темата. След това ще се занимаем по същество с отделните различни петиции. Ако продължим да се занимаваме с конкретни петиции и да взимате думата за толкова дълго време, няма да можем да си свършим работата днес. Господин Мария, бъдете възможно най-кратки. да е в колени. Е, Πράγματι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ευρώπη. Είναι σίγουρο ότι... Интересно е проучването за управлението на отпадъците в Европа. Просохи, όπως είπατε, όλες οι αρχές, ιδίως οι ελληνικές αρχές, μια και θα... Много важно е да следим ситуацията внимателно. Да има предвид е, властите. Е, ще чуем информация от гръцките власти след малко. Моят въпрос е какво повече може да бъде направено в по-общ план. Тук имаме този доклад. Имаме е, хора, които се изказват против европейските правни норми. А, също времено комисията ще се задейства. Но гражданите изискват незабавни мерки, изискват когато има нарушение на нормите за околната среда, да се сложи край незабавно. Е Иначе сме изправени пред свършен факт. Ако, ако реагираме твърде късно, има сметище или нещо такова, комисията ще е, е, чака 3 години да мине делото през съда и след това държавата членка трябва да приложи мерките. Ако не ги приложи, комисията трябва отново да е, сезира съда. 7-8 години това сметище ще си съществува и ще застрашава и околната среда, и човешкото здраве. Така че няма начин да получим незабавните резултати, които искаме, а точно това ни е необходимо. Възможно ли е нашата комисия по някакъв начин да се погрижи, да се дадат правомощия за, за поставяне на незабавен край на тези вредни практики, защото хората правят оплакване сега, е, обаче едва след 6-7 години е, нещо ще спре. Не това е начинът по който искаме да се действа, не това е начинът по който гражданите ни искат да се действа. Мерките трябва да могат да бъдат взети незабавно. И в тази връзка ние като парламентарна комисия трябва да се целим към две основ... два основни неща. Първо, да може да се активира процедура по спешност. И там, където има конкретен проблем, да има незабавно обсъждане на темата. Така че след 2-3 месеца максимум проблемът да може да бъде коригиран. Това е много важно и за гражданите за околната среда. Имаше едно, един случай в Италия, при който ние, нашата парламентарна комисия, призовахме националните органи да спрат определени действия. Нещо, което беше свързано с едно езеро в Италия, ако не се лъжа. И там постигнахме незабавен резултат. Успяхме да сложим край на дейността, която се планираше от местните и регионални власти. Така че трябва да вземем предвид това и за случаите, които ще обсъждаме за в бъдеще, трябва да се избегнат такива ситуации, които очевидно застрашават и здравето и околната среда. Не може просто да се чака 7-8 години и да чак тогава да имат яснота, че има нарушение на европейското право. Благодаря. Да, напълно сте права, господин Хунтис. Την άκουσα τυχερός. Много благодаря. Мисля, че проучването е особено интересно. Слушах го внимателно. Имам късмет, защото исках да дойда за гръцките петиции. Чух, че ще има и този доклад представяне. Също така се радвам, че а, чух какво мисли комисията. Те говориха за отговорността на държавите членки. Сега, госпожо председател, аз имам късмет. Защото и преди съм бил депутат от комисията по петициите. Аз съм депутат от Гърция, съм се занимавала с тези въпроси. Обаче, Тъй като в Гърция ние разглеждаме въпроси, свързани с Европейската комисия и по времето, когато аз бях министър, можех да проследя цялата верига от съдбитията и съответно моята гледна точка може би е различна от обичайната и типичната. Защо, както и да е, става въпрос за неща, които не се отразяват съвсем в статистиката. А, проблеми с а, управлението на а, отпадъците се срещат основно в Гърция, Ирландия и Испания, освен и е посоченото за Италия, но а, това са неща, които обаче не ги пише като причини в този доклад. Защо? Защо в тези държави, особено в последните години, се е, забелязват тези нарушения? В миналото това се обясняваше като един вид закъснение, че няма нагласата да се работи по тия въпроси. Но не е така. А, дали става въпрос за мафия, мафиотски стил на управление на обществените средства за финансиране на такъв род проекти, когато става въпрос за Италия, така се говори, т.е. дали целесообразно се използват тези средства. И после е, Европейската комисия не е в състояние да направи така, че да се избягват тези щети. Какво говори това? в повечето от оценки за въздействие в околната среда в Европа м- не се отчита актуално състояние на новоприетите законодателни европейски актове, които трябва да се имат предвид при тези овоси. И заради това има това разминаване на практика и тези е, изоставания в сроковете. Благодаря. Може ли сега да преминем към петициите, защото в залата има вносители, които чакат Разбира се, господин Ной Бауер и както и комисията посочиха и най-добри практики, които се прилагат, когато има системни слабости, нарушения на регламентите, се преминава към процедура за нарушение на законодателството. Отново ви призовавам да се запознаете с, с изследването, за да видите, че има държави, където това изобщо не се среща като явление. И сега въпросът е какво правят тия държави, което трябва да се прави и как да а, се получим. А, може би това е, е нашият а, принос към а, управлението на местно ниво и както и по отношение на националните органи а, е, държавно управление. Да погледнем какво а, става и там. Сега петиция 212 за създаването на санаторни депа в Гърция, в Карабонари. Вносител на петицията е тук. Моля, имате думата. Благодаря много, уважаеми депутати, депутати от комисията а, по петициите. 10 години вече отминаха, откакто подадохме съвместната петиция за сметищата в а, Карвонари и Левкимия. А, няма да ви показвам слайдовете днес и видеа, защото ако има някакви въпроси, може да ги за дете и без тях. Ще говоря съвсем а, накратко за левкими. А, проектите, проекта не дава добри резултати. Защо? По две причини евентуално. Първо, жителите там, както и ситуацията, която се е, оформи там, и трябва да ви припомня, че всяка година идваме тук. Мария Калори, майка на две деца, а, загуби живота си заради а, това, което те правят там. И няма политик през тези години, ръководител на регионално ниво или кмет, който да е, се е заел а, с а, този въпрос и да го оправи. Но също така има проблем с а, планирането. Та, а лято насред а, туристическия сезон ще се захващат с това, което до, ще ги доведе до кривата круша а, и ще се поставят после въпроси, свързани с публичното а, здраве. И тогава, може би, ще се заемат с, с, за работа. В Карвонари, извинявам се на всички за това, че а, много неща а, объркахме а, с нашите масови протести от първия ден. Говори за едни много важни неща а, първия път и сега ще поясня какво искам да кажа. Преди 10 години дупката, която се копа за това санитарно депо, се превърна, изкупа, се превърна в планина. С две думи, сметището на Карвонари всъщност е източник на една много прозрачна, бистра водица, която тече оттам, все едно, че се топи някакъв айсберг. И а, съответно хората се вземат за работа, но в по-големия ни регион нямаме къде, 20% само се рециклира а, постигнахме 120%, това е невероятна стойност. А, с две думи хората в ЕПИР а, си мислят, че като има отпадъци и те сами се рециклират по само себе си. Но в а, този регион, а, с две думи, имаме а, общини, които а, направиха чудеса. Аз не ви баламосам въобще не съм настроен за такива неща. Това са неща, които неведнъж са доказани. Компетентните органи сега Генерална дирекция околна среда от Европейската комисия разгледа този въпрос така от кървонари. Аз се извинявам, че за разлика от Европейската комисия аз не, не допусках, че регионалните и местни власти в ЕПИР ще се ще се умеят да направят тези чудеса. Това се случва и в е, Хеленикос и се надявам, че тези чудеса ще започнат да се случват и по други места. Благодаря. Благодаря много. Сега господин Кониотис от комисията има дума. Благодаря, госпожа председател. Нека да отговаря за карбонари. Искам да се спра на два въпроса. Първо, що се отнася до функционирането на сметището? Петицията от 2008 година поради лошото функциониране на сметището комисията взе своето решение и се наложи да прибегне до процедура за нарушение. Както вече беше обсъдено във вашата парламентарна комисия през 2015 година, множеството инспекции, осъществени от регионалните инспекции, инспекторати, показаха, че проблемът е разрешен. Нивото а, на спазване е приемливо и дори а, а, повече от приемливо. Днес мога да прочета новото писмо, което е от 15 март от региона Епир, в което се потвърждава, че от 2013 до 2018 година сметището продължава да функционира правилно. За съжаление, комисията няма лични е, способности за е, провеждане на инспекции, така че се налага да разчитаме на твърденията, които получаваме от държавите членки. Втори въпрос. На как, как можем да действаме тук нататък? Има цел, действително, до 2030 година да се увеличи значително депонирането на отпадъци в сметища. Но по-настоящем все още не е забранено да има сметища. Това е най- лошия вариант в иерархичната подредба на мерките за управление на отпадъците, но все още е позволена тази мярка. Разбира се, комисията прави всичко възможно да насръчава властите да се движат към постигане на по-добри мерки за управление на отпадъците. И има система за рециклиране, така че само нерециклираните останки след процеса на рециклиране ще отиват в е, сметището на Кървонари. Това не е идеално решение, но от правна гледна точка не е събранено. Както и колегата ми вече заяви, чрез различни процедури и органи, е, правим всичко възможно да подпомагаме държавите и членки, които им се сблъскват с затруднения при управлението на отпадъци, за да може е, да е, лека по лека сметищата да станат част от миналото. Благодаря. Thank you very much. Благодаря ви много. Сега давам думата на постоянното представителство на Гърция, господин Манзарис.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 аз съм представител на а, представителство на Гърция и много ви благодаря за това, че ме, ми позволихте да участвам днес след обед. А, а, искам да представя на актуални данни за управлението на твърдите отпадъци, специално в сферата, а, която е обект на разглежданата тук петиция. А, както ни уведомиха от Генерална дирекция околна среда на комисията. Ще се спра на тези данни. Е, конкретно те са технически по характер. Мога да ги предоставя в последствие при е, желание от ваша страна и на секретарията. Много ще ви благодарим за всякаква информация, която може да ни предоставите. Благодаря ви. Сега давам думата на колеги. Госпожа Кунева има думата. Е, Извинете ме, представителят на Гърция завърши ли с изказването си? Ми, не. Свършихте ли? Ако ми позволите, бих могъл сега да представя техническите данни. Микрофона на председателката не се чува. Ще ни дадете технически данни в писмен вид. Това ще ни помогне много и ще ви благодарим, бъдем благодарни. Искам да ви опиша данните, които имам. Те се отнасят до съдържанието на регионалните планове за управление на твърдите битови отпадъци. Фатика. Ако ви е интересно, мога и да ви го прочета. А, тъй като сме притеснени от към времето, което е много ужасно, много ще ви благодаря да ни го дадете е, в писмени, за да мога после да го разпространя сред колегите. А, благодаря ви много. Давам думата на госпожа Кунева. Аз бих е, предпочела да е, чуя първо колегите какво имат да кажат, е, преди да се изкажа аз. Господин Мариас има думата. Благодаря, госпожо председател. Не е съвсем презентация от името на Гръцкото министерство, като отговаря с тези неща, които обсъждаме сега, с други думи проблеми, свързани с екологията. Много са сериозни въпросите пред нас. А, депото Филип. А, проблем за цялата столица. Има и други много важни въпроси. Аз очаквах тук да имаме представител на Министерството, който да не каже практически какво ще се направи. <laughs> Има въпроси, които могат да се решат, макар че решаването им ще отнеме по-дълго но искаме някакъв политически отговор за управлението. На второ, не виждам тук някой компетентен от регионалното ниво на управление. Това сериозно ли е страна на, управ... на управата? За... На трето място случая с Левкими, с тази петиция, която е много отдавна е, цялата история, с, е, която от много време назад. Е, сериозно е положението на населението, което се опитва да спре осъществяването на, на дейността на, на този завод там. Освен това, Мария Колури, тя почина. Тя беше, за съжаление, ударена от полицията, която охраняваше е, реда и загина. И очаквах тук да има някой представител на властта, който ни каже какво ще стане, какво ще стане през лятото. Тези планини от Буклуци ще стоят ли там в Корфу, ще има много туристи и изобщо ще започне ли да функционира това депо. Аз не знам, очаквах някакво по-сериозно отношение по този въпрос и някой да се яви. По другия въпрос комисията каза, ми не сме ходили на място да проверим. ами ние какво направим като комисия парламентарна? А, верно ли е това, което твърди вносителя на петицията? или а, това, което ни казват а, от а, екологичните власти. Не знаем, и там а, няма никой от властите. Комисията каза, нямаме служби, които да отиват на място да проверят. Ами ние какво да правим? На кого да вярваме? Верни ли са тези цифри? Верна ли тази информация? Европейската комисия не е проверила конкретно на практика нещата така ли стоят, както се твърди. Мисля, че тези петиции трябва да останат отворени, за да сме коректни. Не вярвам на това, което се случва в момента. И съм досан, защото гръцкото правителство не изпраща никого тук, размотават ни и оставят на нас да решаваме въпроса. Така че петициите трябва да останат отворени, да призовем Европейската комисия да провери по конкретно данните във втория случай за регионалните власти, трябва да кажем, че това не може така да стане. Благодаря. Много господин Мариас, господин Окундис. Сидомос ε, το θέμα το γνωρίζω τα δύο τουλάχιστον, Λευκήμη και Καρβουνάρη, Съвсем накратко за левкия карбонара. А, много съм запознат с тази случая от 2013 с тези неща. А, смятам, че петицията трябва да остане отворена. Фактите са правилни не става въпрос за това дали това ще проработи, но ще има голям натиск по време на лятото и може да се поръч, постигнат абсолютно неприемливи неща в Левкими, в Карвонари. Изглежда, че работата не се върши както трябва нещата не изглеждат коректни, но е, бих искал да поискам по-точно пояснение от представителя на гръцкото правителство и да попитам регионалните планове, как са поставени, е, какво ще ни убеди, че нещата ще са както трябва. Не искам да чувам по-конкретно сега за регионалния план, но ще поискаме повече информация и от правителството, и от управата на регионално ниво, за да се убедим в тяхната позиция. Благодаря ви много, госпожа Сакора. А, съвсем накратко, госпожо председател, защото колегите, които вече се изказаха, изясниха фактите. С две думи, освен петицията, нямаме друг източник на фактология и а, трябва да се направи така от Европейската комисия, че да отиде екип на място и да се проверят нещата и а, петициите да останат отворени. Добре, благодаря. Сега, госпожо Кунева, вие имате последна думата. Много благодаря. Да, съм съгласна с колегите, които съвсем ясно очертаха нещата за лятото, мисля, че ще е много добре, ако успеем отново да проведем дебата тук а, с участието на всички отговорни субекти. А, имам предвид а, и регионите на Гърция, които се засягат от тази петиция. Благодаря. Благодаря ви много. Господин Пападополос, имате ли а, готовност да вземете думата за още една минута, за да кажете какво мислите по а, това, което чухме. приветствам казаното от а, гръцките депутати. И това сме го виждали преди да започне да работи санитарното депо. И тогава Европейската комисия каза ми да почне да работи депото и тогава ще видим дадохме данни, ходихме с университетски преподаватели. Преди началото на проектите събирахме е, данни, но никога не ни подкрепи комисията. Те ни казаха, че принципа на, предпазливост е малко а, около директивата, но не в нея самата. Ние и всички жители там са много. А, разочаровани от позицията на Европейската комисия. А в Кървонари, например, е, това нещо направо е една планина. Идеята беше е, депото да работи 20 години, а след 10 години то е, е с, просто е, претрупано вече какво ще стане от оттатък с ситуацията. Както знаете, миналата седмица получихме писмата от правата на ЕПИР и там се казва, че Напоследък, благодарение на предприятия мерки, няма оплаквания. И вчера дойде писмо от островите в Юнийско море по отношение на реконструкцията и експлоатацията на санитарното депо в Левкими. Аз станах председател на тази комисия 2013 обаче е била изпратена кораб в Карвонари и Корфу. разгледане въпроса, е, имало е препоръки. Сега ще искам да се обърна към Европейската комисия. Да, разгледа проблема а, предвид на, на актуалната информация, която сме получили. Така че, както казах, колегите, може би най-добрият подход тук е да останат петициите отворени, да имаме вашето сътрудничество по този въпрос и да видим напоследък какво е постигнато и какво изобщо не е направено, за да се прецени как да процедираме бих поискала тази актуална информация, сводка да се даде от комисията в писмен вид. Малко се изненядвам на практика. Никой не поговори за ОВОС и за конвенцията от Орхус. Има хора, които живеят на практика на ръба на тези депа и те, имам чувството, не са привлечени за участие. Публичните консултации трябва да се провеждат, трябва да се приобщават хората, да се питат какво е мнението им за това как да се поступи от името на нашата комисия бих казала, че трябва да се изпратят писма на съответните органи, като се изтъкне, че това е нещо, което не може да се прави на тъмно. Гражданите трябва да бъдат информирани напълно и така трябва да се работи от тук нататък. Разбира се, нужно е да направиме препратки. Бих желала да се позовем на това най-наскорошно проучване, което днес чухме и да го изпратим и да видим дали те са спазили тези е, изискани и препоръки. Съгласни ли сме? Мисля, че това е добър начин. Тогава поне ще сме направили нещо и ще се надяваме нашата помощ също да е е била от полза. Добре, минаваме към следващата петиция 1653 е името на 360 жители на засегнатата а, зона е, за а, явните нередности по отношение на управлението на а, санитарното депо а, е, Йоания Хеленик а, в а, Епир, Гърция. Искате ли, господин Пападополос, да, да чуете следващата петиция? Да, това е същия човек и долу-горе същия проблем. Именно. Ами тогава да помолим господин Пападополос съвсем накратко, просто да ни запознае с най-актуалните данни. Нямам какво да допълня за обекта в Хеленик в същото положение като Карвонари. Комисията, госпожа Сканелопо, имате нещо да добавите по този случай? Благодаря много, госпожо председател. От Генерална дирекция регионална политика на Европейската комисия трябва да кажа, че това е проект, който бе финансиран по оперативна програма за периода до 2013, осъществен и въведен в експлуатация. Това е съгласно докладите получени от гръцките власти към 16 марта. Няма нищо ново в това досие, с други думи регионът Епир създаде съвет, научен съвет, който да разтълкува тези данни, да се раз, анализира замърсяването, което генерира това депо. Съгласно научните доклади в региона са въведени мерки за коригиране на ситуацията, Казва се, че а, те са осъществени и депото работи. На базата на техни... субсидиарността, техническите данни а, са в, прерога... в ръцете на съответните национални органи. Ако нарушенията продължават а, и продължават да се допускат нарушения на законодателството. Ние ще проверим това, но видно е, че нещата са коригирани. Благодаря много. Предлагам да поступим по същия начин, както предната петиция. Минаваме към следващата, която е 573 от... А, но преди това... А, имате думата, да господин Апреда. Благодаря, аз съм си подготвил досие и смятам, че тази петиция от преди 10 години и другата, която е от преди 5 години, трябва да се закрият 2008-2013. Съответно, аз бях избран 2000 и, и девета, т.е. те са от преди моето време. Сега комисията казва всичко е наред. От името на НП аз предлагам да се закрият производство по тези петиции. Аз не можах да е по ран тъй като участвах в друго заседание до сега. Но съм на мнение, че трябва да бъдем стрикни и логични в нашия отговор. Ако се мъчим и не може да закрием една петиция в продължение 10 години, мисля, че има голям проблем. Вносителят е тук. Янес Пападополис 2008 и Жан Пападополу 2013. Приятно е да се запознаем, но какво може да направим? за да оправим нещата. Йоанес и Жан ще се пенсионират, докато а, им отговорим. Десет години минаха. Мисля, че вече е, време няма. Не виждам защо да продължаваме да остава петицията Пет, Комисията казва всичко е наред, идва някой казва не е вярно, идва комисията казва наред е и ние просто оставили сме е, нещата е, да къкрат е, без надзорно. Господин Мариас. Моя приятел, господин Преда, той не участва, не присъства по време на предния дебат. Искам само да кажа, че отговор, който получихме от гръцкото правителство – и местните органи на управление не бяха убедителни. И за това обсъдихме тези неща. Очевидно е, че проблемите не са очумяли. С две думи всичко почна накриво. И в тия три случая, чухме и възручението заключението на предния доклад, тези неща се препротвърждават. И е, затова казваме, че петицията трябва да остане отворена. Не и господин Пападополо да продължава да идва тук, защото нещата не са решени на място и гражданите продължават да подават оплаквания. За това става въпрос. Знам, че тия неща са особено така източник на чувствително за вас и за вас като депутат също така. Вие казахте, че не участвахте не бяхте тук на дебата, но дори не се явиха от Министерството. Е, не, не получихме отговор от тях. Е, освен това, данните са необедителни. Комисията каза, че има някакви документи, които а, са получили от Гърция и които твърдят, че всичко е наред, но гръцките граждани продължават да се оплакват. за това трябва да проверим този въпрос. Минават години и проблемът не се решава. Мисля, че ще се съгласите с мен. Ако нямаме доверие на Европейската комисия, имаме сериозен проблем с комисията. Защо викаме да идва, да ни отговаря на исканията, ако не вярваме какво ни казва, как може да продължим да говорим. Как ще решим този въпрос? Ще продължа на гър... гръцки, защото има а, хора в Гърция, които следят а, а, това заседание, гледат ни. Не, не, не съм а, звезда филмова. Не. А, но слушайте, трябва да си давате сметка, че говориме за много сериозни неща чувствителна тема е, също като достъпа на хората с увреждания до влаковете. Това са все неща, които са болезнени теми за гражданите и трябва да слушаме тяхното мнение. Какво? Аз не съм казала, че не вярваме на комисията. Комисията сама не е направила тази проверка. Даните са получени от гръцкото правителство. Те не, не ни убеждават че нещата стоят така. И мисля, че е, това може да направим, да се разберем, че въпросът остава отворен и е, ако като се окаже, че наистина е така, с удоволствие ще закрием, е, ще затворим тази страница. А сега аз исках да стигнем до заключение, където направим точно това, което се казва. А, да изпратим писмата, да направим както и при предната петиция. Колегата, колегите нямат нищо против. А, да поступим така сега, господин Преда малко а, разклати лодката, но тя още не е потънала. И така виждам, че тази идея се а, ползва с подкрепа, което означава, Господин, госпожа Сокорафа, вие не ви видях, искате да се изкажете по другата, следващата точка ли? Не, не, по тази. Да обясня на колегата, че именно за това сме се събрали. А, гражданите имат доверие към нас, идват при нас със своите проблеми, става въпрос тяхто здраве не само, че идват да дойдат тук в комисията, да се явят и да ги видят и другите хора. предлъжни сме да ги слушаме, дори ако трябва 10-15 години да гледаме една петиция. Какво става, ако нещата не се променят? Казваме благодаря, нещата остават отворени, докато дойдат данни, които да са убедителни за нас и за нашите гласоподаватели. Може би това ще стане на следващото заседание. Добре, Питър. Накрая предлагам компромис. Колегата Преда има право, трябва да работим целенасочено, трябва да задаваме въпроси, въпросите не, трябва да получат отговор и в крайна сметка трябва да приключим петицията, но колегата Мария сказва има нужда от допълнителна информация и той има право, така че е молба към комисията. Как да кажа по-ясно? Моля, подсигурете вашата информация, оплътнете я, за да няма недоумение, недоверие и да може да стигнем до категоричен резултат. Явно има проблем с доверието в състоянието на информацията. Кристиан, ти си прав. Госпожа председателката направи добър компромис. Нека вярваме в председателката. Това е моят апел. Благодаря, казва председателката. Нека да внесем ред тук. Сега, нека продължим по-нататък. и да преминем с, към петиция 573 за депо за отпадъци в Маврово, но граматико. Е, петицията е свързана с нарушение на законодателството на Европейския съюз и петиция 0078 за е, изграждане на депо на отпадъци в район в източна Атика. Сега давам думата на вносителите. Това е господин Папа Генополус и господин Вори... Воридис. Благодаря. Аз ви изпратих 30 страници. Много е трудно да се вместя в 5 минути, но ще се опитам. Мисля, че пет въпроса чакат своя отговор. Първият въпрос идва от вашия, вашата комисия. Разрешението за строеж от екологична гледна точка. През 2003 година е, оценката на въздействието бе проведена, въздействието върху околната среда, но не бе взет предвид факта, че законодателството на Европейския съюз трябваше да бъде взето предвид. През 2003 година бе направена препратка, че Става дума за технология от 1994 година. На следващо място, през 2009 година започна проекта, започна изграждането, но това стана на базата на проучване от 1993 година. През 2009 и 2013 година трябваше да има промяна, защото това изискваше е, е, екозаконодателството, но това не се случа. Е, гръцкото правителство каза, че не иска да прави оценка на въздействието, защото се е променило законодателството. Е, депутатите знаят по-добре от мен, че от 2009 до 2013 година имаше експлозия в е, екозаконодателството. Имаше нови възможности, нови поколения и точно в този период до 2013 година имаше голяма експансия на екотехнологиите, много голямо развитие. През януари 2015 година бе завършен основния проект и имаше проучване, което се казваше, че проектът е завършен през 2015 година, ноември месец, излезе окончателното проучване. Но всъщност за какво става дума? Бяха разширени няколко пътища към депото и 35 метра бе разширено депото. През 2003 година имаше проучване, основано на техническите данни на законодателството от 1994 година и сега, 25 24 години след това, през 2015 година, бе проведен, бе, направ, бе завършен проект, който бе планиран през 1993 година, но имаме ново законодателство, нови факти. Но всичко това не бе взето предвид в проекта. На второ място, следващия въпрос, втория въпрос. Дали съоръжението е построено според актуалните изисквания за а, разположение в близост <clears throat> до река. Имаше посещение в граматико и изводът беше парадоксален. Казваше се всъщност, че Министерството трябва да може да контролира и наблюдава проекта, т.е. екип на Министерството на околната среда трябваше да бъде автономен и да наблюдава проекта. Екоинспекторите излязоха с ултиматум, а именно, че проектът е в близост до река и е, се задейства прокурорска процедура. Имаше решение. Вие получихте писмо от екоинспекторите, където те много ясно се изказват против натиска, който им бе оказан от политическите власти и правят препратка на промененото законодателство в областта. Всичко това трябва да се вземе предвид и да се осветли адекватно. Аз изпратих на вашата комисия информация за, от съдебното решение. Там се казва, че този вид решение отдържа от съда е от административно естество, а не е по същество, свързано с проекта. На трето място. Ние смятаме, че проектът в граматико е много полезен, но много рискован. Ще ви дам няколко цифри. Този проект се казва, че ще облегчи депото в Фили, депото, за което ще говорим след малко. Всяка година 6000 тона отпадъци се събират в това депо. Депото в Граматико, както казват регионалните власти, трябва всяка година да поема 60 000 така че ако има облегчение, то ще бъде само за 10 дена. Всички останали 350 год... дена в годината е, няма да има облегчение. И хората казват, че ситуацията ще се подобри, но те се заблуждават. Още, една, още един въпрос. Вашата комисия говори за економическите цифри, економическите данни. 60 хиляди 000... Е, приключва. Един тон струва 35 евро съхранение в Или. А в граматико ще струва 4 стотин. Това е реалността. Господин Гикас, искате ли до, да допълните нещо? Няма нужда да, до, да повтаряте. Аз имам е, видео, имам и PowerPoint презентация. Ще говоря на гръцки. По принцип, хората следят какво се прави във вашата комисия, защото отново ние говорим за ситуацията в Граматико. Казва се, че това, което се случва, е нелегално. Кохезионният фонд престана да изпраща средства да финансира проекта, това, защото това е проект, който нарушава законодателството. Има разследване от ОЛАФ. Вие би трябвало да се обърнете към Олаф и към Кохезионната ния фонд, за да ви каже какво се случва по казуса Граматико. Преди няколко месеца имаше проучване от Института за гео... геоложки проучвания, в което се казва, че регионът в източна Атика действа според разпоредбите, но виждате в видеото, ще видите след малко, че има цели площ, че, че има пробойни. Има недостатъци в законодателството. Това, което ще видите във видеото е в крайна сметка именно въпроса свързан с устойчивостта. Има проучване, което се прави от госпожа Синено. То е свързано с щетите нанесени върху околната сред, среда. Изпратил съм писмо до вашия секретариат. Имаме документи, които са от региона, документи от различните власти, които описват много ясно ситуацията на място. Има голямо лицемерие, което, което не залива от региона за това как функционира проектът. Депото в Граматико не е оценено наново. Няма оценка и от вашата комисия. Това, което се чува от региона, е, че управлението на отпадъците не се случва както трябва, няма компостиране, няма рециклиране, няма стимули, които да облагодетелстват гражданите, не се спазва законодателството. Според Евростат, говорих до момента 3 минути, според Евростат, гражданите страдат от лошо управление и те губят милиони всяка години. година в сравнение с подобни други европейски страни. Това застрашава нашето развитие като страна. Трябва сега да се вземе решение, което да поощри економиката и развитието. Има решение, има съдебно решение, което се занимава именно с този регион и което казва всъщност, че има политики, които просто използват европейските политики. Единственото нещо, което искам да спомена още, виждате снимката. Всеки път, когато вали, се получава това. Ето, през 2015 година това е картата от източна Атика. Ето виждате замесяването тук на тези слайдове. Ясно е за какво става дума. И трябва да, да ви кажа, студентите излязоха на улицата заради тези ре, е, нередности. Хората реагират. Гражданите са недоволни. Това трябва да разберем. Имаме тези кофи за рециклиране, но и с тях е свързан скан... поредният скандал. кметът е, поканихме. Да, да, ще му дадем думата. Първо ще дадем думата на комисията, след това ще дадем думата на другите представители. Комисията има думата. Благодаря. От името на комисията. Проектът за депо за отпадъци в Граматико. бе финансирано от Кохезионния фонд през 2006 година. Ние изпратихме писмо към гръцките власти през 2015 година за приключване на финансирането. 100% от средствата до момента бяха освоени. Имаше осложнение при финансирането. През март 2015 година гръцките власти не приеха нашето предложение. Имаше обмен на, мне, на размяна на писма и гръцките власти казаха, че Проектът не е завършен. Ние ще продължим кореспонденцията и ще помолим гръцките власти за 100% приключване на финансовата страна. Благодаря. Сега искам да дам думата на господин Папа, Папа, Хри... Папа Хрисоверис. Той е от региона Атика. Е, кметът, иска, кметът на Граматико иска да вземе първи думата. Може би е по-добре така. А ние нямаме проблем с последователността. Да, естествено. А, е, нека тогава господин Псинакис вземе думата кметът. Благодаря. Госпожо председател, уважаеми депутати, представители на Европейската комисия, аз не искам да съм неучтив, а, но имам проблеми с очите си, затова съм с слънчеви очила тук. А, възхитително е, госпожо председател, че говорите така прекрасно гръцки. Днес може да стигнем най-далече по отношение на проблема, с който се занимаваме, тъй като сега вие разглеждате нашия проблем. В Гърция, независимо къде копнете, стигате до култура. И говорихме има има, не, има много руини от стари времена навсякъде. Ние сме една от най-големите общини в Атика. Имаме много плажове. Имаме Олимпийското съоръжение, имаме класическия Маратонския маршрут, привлича много маратонци, така че наистина сме в много стратегическа позиция. Източна Атика е около 12 минути от международното летище, има пристанища, които ни свързват с околните острови. Както знаете, имаше и сериозна криза в Гърция. И това, което ни помогна при тази криза, беше туризмът. Така може да разпространяваме информация за културата си и благодаря за поканата ви днес. Ние обаче в региона виждаме експлозията на токсична бомба, която води в тъмното минало. Ще се замерси не само маратона с региона, а целият залив, който заобикаля в региона. Има нова информация, която събрахме заедно с моите асистенти. Гръцките власти разполагат с тези данни вече и по принцип – те разполагат с това, което разполагате вие, но имаме и нова информация. Но вие е, знаете за доста неща. Знаете, има влияние върху е, климатичните промени, имахме проблеми с наводненията и ако има наводнение, от това ще пострада и депото за отпадъци за този проект нямаше екоразрешение за строеж. Но за щастие имаме вас и знаете, селскостопанската площ също ще бъде засегната и е засегната. В тази област се произвеждат много селскостопански продукти. Ние храним региона. В маратон има проект, който отговаря на всички екоправила, отговаря на законодателството. Ние сме много добре запознати с проблемите в Филис. Жалко е, че нещата се случват така. Знаем за токсичността, знаем за всички свързани с това проблеми. Не може да си изхвърляме буклука при съседа. Така че имаме план за действие и той взима предвид всички тези аспекти. Той отговаря на европейското законодателство и той е доста лесен и ефтин за изпълнение. Той ще струва 8 милиона евро, а не 60 милиона, което щеше да струва една част от региона, регионалния проект. Е, да не споменаваме само 30 милиона, които до момента струва е, проекта. Тоест, Западна Атика е замърсена, има там всички, има много проблеми, има деца, които имат рак, вследствие на тези проблеми. А сега се говори за облегчение за 10 дена. Това не е решение. Не може да се предлага такова решение. И от свое име и от името на нашите граждани ви моля да има за целия регион да дадете възможност на целия регион да живее в този рай. Елате в маратон, елате и вижте какво се случва, ако има замърсение, вие няма да може да дойдете. Няма да може да тичате, да плувате или да посещавате нашите руини. Така че, моля, осигурете да се спазва законодателството, защото законодателството трябва да защити здравето на гражданите и природата. Ако вие наложите тези правила, то тогава е, е, проекта трябва да се спре. П апелирам към вас да ни помогнете, да помогнете на източна Атика и на залива. И това може само да се случи, ако се спазват правилата. Приключвам. Маратонът се, първият маратон се проведе 4000 години преди Христа. Ние сме люлката на европейската цивилизация и ако това не се беше случило, щеше цялата европейска история да протече по съвсем различен начин. Ние през 2018 година молим за спасяването на маратон на региона. Ние се борим, аз и моите колеги се борим с настоящата ситуация. Аз съм малко възрастен и не мога да се боря достатъчно енергично, но вие сте най-надежното ни оръжие. Вие трябва да наложите правилата и ако те наистина се приложат, про проектът няма да продължи. Председателката благодаря. Нека сега колегите вземат думата. Госпожа Сакурав. Yeah, exactly now the region... Става дума за региона Атика господин Папа Хризоверис. Благодаря ви много, госпожо председател, уважаеми дами и господа, членове на Комисията по петиции. Госпожо председател, позволете ми да се върна върху някои е, въпроси, които бяха повдигнати, за да обясня нещата малко по-добре за да се разгледат нещата малко по-пропорционално. Предпочетохме да дойдем тук на място, вместо да участваме само с писма, въпреки че вече сме ви предоставили доста информация в последно време. Регионът ни разглед... преразгледа значително в голяма степен политиката в областта на управлението на отпадъци включително и в връзка с проучването, което беше цитиране. Цитирано от 2016 година имаме регионален план за управлението на отпадъците, които се основават на насоките на, на директива 88 от 2008 година. Във връзка с кръговата економика проведохме обществени допитвания. Спряхме се и на управлението на местните отпадъци на региона Атика. Планът за Атика има за цел да се спре приложението на предходния подход – който системно водеше до изхвърляне на всички отпадъци в това сметище. Вече, сметище, вече отпадъците се разпределят равномерно по цялата територия. А, сега по въпроса за граматико. Имаме а, едно звено за обработка на отпадъци 60 000 тона максимум е капацитета. Става дума за нова инсталация. По-рано имахме за цел да обсъдим, да обработим 33% от региона, да обработим 33% от отпадъците от региона Атика в а, това предприятие. Сега вече се обсъждат само 3%. Тоест инсталациите, които ще функционират в граматика, ко, интегрирани, модерни и които не са по стари технологии, ще са само за местните отпадъци на граматико. Целта ни беше да изпълним ангажимента, който бяхме поели – е, много е важно да се изпълняват ангажиментите. Ако чрез е, участието на независими експерти стигнем до извода, че има сериозна опасност от замърсяване на водите на наша територия, възнамеряваме да използваме всички налични техники, за да преодолеем ситуацията. Искаме да направим всичко възможно, И за тази цел се обърнахме към центъра ИГМЕ, независим център, от който поискахме независима оценка. Целта беше да реагираме на изискванията на директивата от 2008 година. Заключенията от проучването на института ИГМЕ показват, че споменатите проблеми не са повод да се смята, че инсталациите няма да функционират добре. През юли 2015 година с решение на министра на економиката и енергетиката беше променено положението там. И а, е, имаше обществени допитвания от същото министерство и няма възражение. Стига се до извода, че нито общественото здраве, нито конта среда не са застрашени от този проект. Държавният съвет се произнесе, съда, Европейския съд също. И в тази връзка проектът следва да приключи на 31 август 2018 година, когато а, ще бъдат направени а, промените, засягащи мерките за околната среда. И а, искаме от вашата комисия информация за реализацията на проектите. А, искам да обясня защо този проект ще бъде интегриран към друг проект, а именно план за регионално управление. Стратегическата референтна рамка в национален план позволява да се мобилизира финансиране гражданите имат право да проявяват скептицизъм, когато се предвижда инсталация за третиране на отпадъци в нашата страна не винаги сме се справили добре, така че това води до трудности. Също времено местните регионални власти и общината Маратон, Маратонас, трябва да поемат своите отговорности. Регионът Атика вече носи своята отговорност – Необходимо е да се подкрепят усилията на региона. Не съм. А, а, а, мисля, че е добре да изчакаме и въпроса е и на любезност. Да видим как се планират нещата. Трябва да има някаква грешка тук. През 2015 година общината на Маратон изпрати в центровете на Фили 20 милиона тона не преработени отпадъци. Просто искам да е ясно. Приключвам, госпожо председател. 22 милиона тона отново бяха изпратени и, следващата година към сметището на Фили. И моят въпрос е съвсем прост. Ако има зелени отпадъци, защо са те в общия буклук? правите предложения, които не вземат предвид затрудненията в региона. В заключение, нека да кажа, че можете да се обръщате към нас във всеки един момент, в който имате нужда от допълнителна информация. Благодаря. Ще преминем по-нататък госпожа Сакорафа. И слушахме възможно най-внимателно колегите. Нека сега да се обърна към представители на региона Атика, дали би отишъл да живее до сметището на Фили или до Граматико. Недопустимо е да се говори по този начин, както говорите вие. Надявам се, че кмета на Маратон никога няма да приеме вашите обяснения. Това би било направо престъпление. Тук се, се намираме в някаква пиеса на абсурда. Има много важни въпроси, свързани с тези въпроси за Буклука. Гражданите се обръщат към комисията. Какво прави комисията? Праща хора на място, установява, че има проблеми. Тези проблеми водят до препоръки, които се, са насочени към компетентните органи. Компетентните органи поемат ангажимент да на, приложат препоръките и какво става от там нататък? Ами не се спазват правилата за околната среда. Всичко това е тясно свързано с преразглеждане на, на условията за околната среда. Най-лошото е, че тук се поставя под въпрос се поставят под въпрос действителните преживявания на хората там на място. А пък Хората много добре знаят какво се случва. Решенията на Държавния съвет въобще не са свързани с темата по същество. Те са само процедурни. Сметището Фили е съществува в Фили съществува от 53 години. Нито един представител на региона не би отишъл да живее до това сметище. Общинския съвет е направило проучвания за естеството на отпадъците в а, Фили, но това проучване е, не е достигнало до резултати. Финансирано беше от гражданите. А, сигурно си давате сметка какво е това проучване тежки метали, е, феноли, е, радиоактивни елементи, е, тори, ради и прочие. Всичко това в един район, който е гъсто населен. Обаче никой не споменава тези изследвания, защото един тон отпадъци да се преработи и струва 40 евро и половината от тях отиват реално в общината, в бюджета на общината. В същевременно Гърция официално е поела ангажимента да не приема не преработени отпадъци. Много малък процент от европейските средства са насочени към тези усилия за подобряване на управлението на отпадъците. Аз бих ви казала следното. Много е важно петициите да останат отворени и за граматика, и за фили. Искам... А, имате тези проучвания, нали? Имате проучванията, които са направени от комисията. А, а, погледнете ги, Важно е да направим всичко възможно, за да покажем, че няма да предадем гражданите, които са се обърнали към нас. И в заключение, госпожо председател, преди близо два месеца онази част от морския бряг, където отиват отпадните води от тези сметища, бе класирана като част от Натура 2000. Много ми е интересно как точно се отговаря на условията за защита на този тип територии, при положение, че се случват тези неща на сметището. Много важно да действаме активно. Виждам, че кмета на маратон и други искат да вземат думата, но времето ни е ограничено, така че продължаваме първо с изказванията на депутатите. Благодаря ви, госпожо председател, каза господин Мариас. Ще се занимая с тази конкретна петиция, защото петицията за Фили идва по-късно реакциите и демонстрациите на гражданите за случващото се в региона и замърсяването в региона и въпросите свързани с общественото здраве. Ами да, това са много сериозни проблеми. Има а, много демонстрации, много граждани се свързаха с мен, казаха ми трябва да се направи нещо по въпроса. Срещнах се с кмета през януари и той поиска възможност да ускори дебата по тази петиция, защото ако го оставим на обичайната процедура, много ще се забавят нещата. И така, обърнахме се към координаторите и точно за това обсъждаме тази тема днес. Искам да благодарим всички колеги, които приеха това предложение, тъй като от видеоматериала става съвсем очевидно, че имаме природно бедствие. Вносителят на петицията не случайно показа това видео. Това са записи от 2017 година, а не от преди Христа. Това са неща, които се случват сега, в момента. Много е важно да се действа незабавно. И действително а, трябва да го направим. Друг важен въпрос. Представителя на региона заяви, че ако има екологични проблеми в бъдеще, ще се преразглеждат нещата. Тоест това означава, че самите, е, самия регион не е особено сигурен какво се случва там. Същевременно всички нарушения а, с, с, са включени в огромен списък и има много тежко въздействие на околна, върху околната среда и върху здравето. Това не е просто за да се забавляваме, да прилагаме правни норми. Това е в защита на хората. В Фили има изключително много случаи на рак. Хората не могат да продължават да живеят по този начин. Ще разгледаме темата и в следващата петиция. Ще видите има потоци. Ще видите какво се случва с тези потоци. Има проект, проблеми и от другата страна в Западна Африка. В Мандра 23 души починаха наскоро. Това е същия район. Ще се сблъскаме с проблеми в граматико, ако не внимаваме. След това спирането на действието на сметището в Фили за 10 дена. Това няма да разреши проблема. Беше заявено, че се правят усилия за по ефтино управление на отпадъците в региона, защото от кохезионните фондове ще спрат да идват пари. Ами, очевидно това показва, че има някакъв проблем с проекта. А, но регионът продължава да настоява проекта да продължи и а, продължава да допринася към този, а, към тази екологична катастрофа. Говорим за маратон. А, позна, областта позната на всички по света заради маратоните, е, започнали е, назовани на името на град Маратон. Много туристи посещават региона. Трябва да защитим е, територията не само заради гражданите там, но и заради туристите. Трябва да изпратим писмо на региона Атики и на компетентно министерство. И да заявим, че е, проектът не трябва да продължи да действа дори пилотно. И е, трябва ясно да покажем своята ангажираност. Ако ли не, проектът ще продължи и щетите ще продължат. И две години по-късно последиците ще са такива, че няма да можем да направим нищо. За това трябва да изпратим писмо на Министерството и да се реагира незабавно, както стана и с Италия, да се сложи край просто на този проект. Това е. Трябва да обърнем внимание на комисията на този въпрос. Благодаря ви много, колеги. Нека да ви припомня, че много ни е малко времето. За това ви моля да бъдете възможно най-кратки. Още двама вносители на петиции чакат. След 6.30 преводаческият екип а, приключва. А, за това ви моля да бъдете кратки. Госпожа Кунева, заповядайте. Нека го εγώ на мини μείνει αναφορά ανοιχτή, Аз бих призовала тази петиция да не се затваря и да изискаме от региона, от Министерството и от Европейската комисия обяснения и нова актуализирана информация. И след това да вземем решение. Благодаря много. Това беше кратко. Господин Хунтис. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Мога да се присъединя към господин Папа Дигенополос, който описа проблема в документ от 30 страници. Напълно съм съгласен с него. По предишния въпрос бях съгласен комисията да задържи петицията отворена, но по този има малко по-нюансирана позиция. Що се отнася до граматика, петицията трябва да остане отворена. И трябва да вземем предвид казаното от господин Мариас. Много е важно да се замразят а, строителните дейности и да се иска от региона и от компетентното министерство да ни обяснят извлекли са полките от последните трагедии в Атика, когато имаше подобен проблем а, с потоците а, при проливни дъждове. Аз лично съм се сблъскал с тези проблеми не само защото бях там на място, защото съм инженер и защото съм разгледал и съм видял онова, до което могат да доведат явления, като това, което ви показаха вносителите на петицията току-що. Има потоци, и отпадъците се вливат в залива и замърсяват всичко. Така че, що се отнася до приложението на правото в областта на околната среда, реално този тип катастрофи няма как да се поправят, след като веднъж са станали. Същото въжи и за Фили. В началото, още в самото начало, беше подбран на мястото по грешен начин. Искате думата, но просто няма, няма как да ви дам думата. Много внимателно сме отбелязали какво казахте. Няма нужда да се повтаряте и колеги, моля и вие не се повтаряйте. Петър, направи едно добро предложение, за да можем да се придвижим по-нататък. Съвсем накратко подкрепям колегата Мариес. Той каза, че много грешки бяха направени и хората не разбират защо нещата се случват така. Е, Колегата Мария направи правилните предложения. Така че. Така че на едно мнение сме, това е добро начало. And that doesn't happen often, I can tell you. I think it's the first time. And that's the first time. So... Е, за първи път се случва такова нещо. Соледата, искаш ли ти да се е, присъединиш? присъединиш? Благодаря много. Няма да повтарям казаното тук по тази петиция. И аз мисля, че петицията трябва да остане, трябва да остане отворена и тук искам да се възползвам от а, случая, за да заявя, че а, депутатите са наясно, че работим по много други а, подобни теми а, и че често имаме паралелни заседания, поради което ми се налага а, на мен в този случай да напусна в а, 6 часа, но а, по процедурен въпрос. Днес беше подадено на предложение пода... наистина има при... припокриващи се е, заседания. Вие повдигнахте под въпрос Поставихте под въпрос дневния ред за април. Решението беше взето през феврари, отложено до март. Не е определен дневния ред и трябва да се прегласува, когато се срещнем отново в контекст на срещата на координаторите. Е, имайте предвид, че в момента работим по, по, по а, петициите в момента. Това е процедурен въпрос, на който не му е сега мястото. А, да, знам за гражданите, обаче и този въпрос е важен. Опитвате се да правите е, някакви неща, за да се нарушават мнозинствата в нашата комисия. Вече говорихме за тази петиция. От Андалусийската хунта също дойдоха, но за априлския дневен ред тази, по тази точка не се е гласувало. Цялата тази точка е поставена в, под въпрос не е гласувано, така че не можем да включим темата в дневния ред. Искам да направим така, че процедурата да е по-прозрачна и по-коректна. Благодаря, придвижваме се по-нататък с тази петиция. Моето предложение е следното. Да направим обобщение. Ясно е, че петицията трябва да остане отворена. От името на тази парламентарна комисия ще изпратим писма към регионалните власти и към компетентното министерство, в които заявяваме е, своето безпокойство за това, че не се спазват правилата по Натура 2000 и също по това, че има нужда от, допълни... от е, отделна допълнителна оценка за въздействието върху околната среда, защото след като изчухме, изслушахме и кмета, стигам до извода, че е, гражданите не са прияти на сериозно. Да чуем и позицията на комисията ЕНВИ по темата и след това да се обърнем към регионалните власти и да поискаме да се задейства, защото се отнася до въздействието на гражданите. И ни трябва, ни трябва обществено допитване. Трябва да е, подчертам, че това е задължение и във връзка с конвенцията от е, Архус, Орхус за е, допитването на гражданите. И така, що се отнася до вносителите на петицията, вие вече бяхте тук, оттам нататък следва да се обърнете към гръцкия омбудсман и ако се налага и към, към съда. Това е вашият път е, от тук нататък, след като сме си свършили работата тук в тази комисия. А, сега към Европейската комисия. А, бих желала комисията да събере актуализирана информация и да се коментира по последната информация и по проучването на региона Атика и да ни кажете какви са вашите позиции по темата. И също така, още веднъж да обърнете внимание на съседния регион, който е част от Натура 2000 и така ще дали плана за управление съвпада с изискванията за процедура 2000. Господин Мариас, Съгласна съм с това, което казахте. Мога ли да добавя още нещо? Сигурен съм, че колегите ще се съгласят. В писмото до региона и до Министерството трябва да подчертаем, че експлуатацията на това сметище трябва да бъде преустановена незабавно. Казахме нещо подобно а, за а, случващо се в Италия и резултатите се видяха незабавно. Защото иначе проблемите ще продължат и въздействието върху околната среда ще бъде много по-лошо след две години. А, можем да го напишем. Правили сме го и по-рано и мисля, че можем да направим същото и сега. Но всъщност експлуатацията все още не е започнала. Експлуатация все още няма, така че това е положението на този етап. Ако действително председателката прекъсва ораторката. както подчертахме пред всички от вас. Благодаря на всички, които бяха тук, които пътуваха отдалече, за да ни представят ситуацията. Благодаря ви за подробната информация. А, приятно пътуване обратно към а, красивия а, този красив край на Европа региона Маратон. И а, ви припомням първия маратонец, който а, а, избяга толкова километри с новината за победата, но в момента, в който заяви е, спечелихме, а, падна и умря, така че съобщете за, че а, сте чути, но не дейте а, да свършвате като него. Благодаря ви много. Петиция 1710 и петиция 2887 са по подобна тема и а, не мисля, че се налага да повтаряме твърде много. Бих желала носителят на петицията да бъде възможно най-кратък. Знам, че имате презентация, бъдете кратък. Сас ευχαριστώ кирия Πρόεδρε, αλλά με τον τρόπο αυτό μηδενίζουμε αυτή την αναφορά όταν μιλάμε. Много благодаря. Говорим, е, имам 6 страници, няма да ги прочета, за е, санитарното депо Фили. Е, две думи. Става въпрос за това, че искаме да изчезне тази купчина огромна, която води до заболявания, включително рак. След вашето посещение искам да ви уведомя. През 2013 през март на следващата година, 2014, и на последващия дебат във вашата комисия 2015, ситуацията в околностите на това депо Фили не се подобри, напротив става все по-лоша. За това трябва да се проведат отново проучвания на а, това санитарно депо Фили и да се установи откъде а, идва това замърсяване, и на какво се дължат тези заболявания. Проучвания на Атинския университет сочат, че има отражение върху подпочваните води. Подпочвените води Боя че имаше смущение, което влезе в слушалките на преводачите от звука на видеото. И така, тези, които трябва да работят на самото сметище, са особено засегнати от замърсителите. Е, за това трябва да се работи за превенция и на генерирането на отпадъци, е, на замърсителите в тези отпадъци. Гражданите Фили, Сантохи, казват, че това сметище получава финансиране от Европейския съюз и до сега не са водени консултации с местното население. Трябва да се извърши, трябва да се направи нещо а, и в Атико, и в Фили. А, защото замърсяванията, ако не се направи нещо, ще засегнат дори следващите три поколения. А, други думи, а, доста са петициите, които по, се подават а, за филин, но всъщност а, не се прави кой знае какво. А, и властите, а, които а, се, трябва да се занимават с това, а, също кмета господин Бонейни и господин Ятро също както и е, всички съветници в е, общината, които имат отговорност за това. Парите продължават е, да текат към а, санитарното депо и то не са малко пари. Продължава и се използва това а, сметище. тъй като разрешителното за работата на инсенератора бе удължено което означава, че има и изпускане на замърсители, които са свързани с изгарянето на медицински отпадъци. последния параграф е, че от всичко това става съвсем ясно, че гръцката държава, чрез а, а, региона на Атика, иска да създаде най-голямото санитарно депо в света то се, това се отразява на здравословното състояние на населението в близките околности, където се регистрират повишени нива на заболяваност от туморни заболявания. Благодаря много. Тази петиция трябва да остане отворена и да работим за разрешаването на този проблем. Господин Кастилио сега и ще помоля някой, а, който да ме е, смени за две минути. Господин Хундис, мисля, че вие по правилата, тъй като сте най-възрастния, за две минути. Thank you, Chair. Um, well, this, this connects very well with what I said earlier on um, in my intervention after. Благодаря а, след на особено на това изследване за санитарните депа, управлението на отпадците, а, никак не е а, лесно. Комисията а, наясно са ситуацията не само в региона Атика, но и в цялата страна. Там а, се а, събират не по-малко от 85 процента от битовите, твърдите битови отпадъци. За това се е, нуждаем от доста работа, за да се извърши в Гърция, за да се премене към економика, кръгова економика по отношение на управлението на отпадъците, както и в други държави е, членки. Колкото по-скоро, толкова по-добре. 2015 направена оценка е, преценява се, че е нужно да се е, разшири капацитета. Смятаме, че този нов капацитет е, ще облегчи ситуацията с сметището в Фили. Трябва да повторя, че демократично избраните гръцки а, органи на управление имат пряка отговорност за а, избягването и недопускането на ситуации, които да бъдат а, заплаха за живота и здравето на населението. Имат а, това е част от тяхното служебно задължение и случай, че усилията не дадат плод. гражданите трябва да могат да търсят защита на правата си които са нарушени, на, по съответните е, канали е, на регионално и национално ниво. Комисията ще продължи и се ангажира с предоставянето на техническа помощ, за която стана въпрос по-рано, която следва да даде възможност на региона на Атика да се възползва от е, 169 милиона средства предвидени в бюджета за техническа помощ в това отношение в целия регион. Благодаря. Благодаря ви много представителите на комисията. Сега госпожа Виза, имате думата с две минути. Не ми стигат две минути, искам пет, както имаха всички останали, за да споделя с вас част от информацията за това какво започваме да планираме и да прилагаме. Аз съм тук на мястото на председателката, както а, знаете, и трябва да а, следя за спазването на правилата и за графика, включително времето, с което, в което разполагаме с превод. Невъобразими са щетите причинени в Фили и околностите от това, че години наред работи това сметище. А, регионът на Атики а, а, спазва а, нормативните изисквания а, национални и а, на Европейския съюз. А, ние работим по децентрализираното управление на отпадъците, при което също се зачитат и аспектите на цикличната економика. 52% от ТБО се управляват за сега. С, с новия регионален план ще имаме 6 мощности, които ще повишат процента на а, обработваните отпадъци. Ще имаме 6 санитарни депа. Ние ще имаме възможност да ползваме капацитетните възможности на сметчето Фили, както и това, което от 2013 е одобрено по нашия нормативен ред. Ще се преведе в действие, ще се закрие санитарното депо в Фили и ще започне веднага рек... култивирането ми. 2013 година Европейска комисия на, и, посети а, депото и възложи на независим орган токсикологично изследване. След проведен международен търг, а, в момента се провежда такова изследване а, предвид на екологичните а, параметри на фили и околностите на сметището и възможностите там да се работи е, с цел подобряване на условията на труд и живот. Редовно се е, констатират заболявания както сред работещите там, така и е, сред живеещите наблизо използваме възможностите и на а, Института по публично здравеопазване в а, региона и на други учени. Трябва да подчертая, че днес а, чухме за едно проучване, което показва, че има високо ниво на замърсяване. Трябва да кажа, че ние за това изследване не знаехме нищо. Както казах, и преди определено дългосрочното ползване на това сметище се е отразило на околностите и за това планираме неговото закриване. Е, свършвам, госпожо председател. Но понеже има голям проблем, ние си даваме е, сметка за това и започнахме да залесяваме голяма площ наоколо около с няколко хиляди нови е, дървета и храсти. също така и се следят показателите за е, здравето. Две неща. Редовно се извършват екологични проверки сметището, за да може да се ограничат и да не се допускат отрицателни екологични въздействия и редовно се измерва самият състав на отпадъците, което до сега не се е правило. а, чрез мерките за рециклиране и повторна употреба, ние се стремим да намалим обема на отпадъците, които се изхвърлят а, в депото. Ще предоставим на вашата комисия с всички данни, а, които имаме. Как, именно какво искате да се направи а, по тази а, петиция? Заповядайте. За една минута само, госпожо председател. Това е екологично престъпление в особено голям мащаб на не от днес. Това тече вече години наред в санитарното депо в Фили. Има проучвания, които демонстрират, че има огромни здравословни проблеми. На практика населението се трови, а, разболява се от рак и трябва да правим нещо. И тук вече две години и половина обсъждаме този въпрос и се казваме, че трябва да се направят токсологични проучвания. Аз вече съм го чувал това. Или с две години и половина минаха и нямаме никакви резултати. След това натиска очевидно Комисията оказва натиск върху регионалната управа да направи нещо, но мерки не се предприемат. чуваме, че се прави нещо от хората. Знам, че нямаме време, но определено и очевидно, че тази петиция трябва да остане отворена. Е, научихме, че ще ни бъдат е, предоставени актуални данни. Искаме да извършваме мониторинг за е, с това дали се спазва европейското законодателство и да работим по исканията в петицията. А, благодаря, но понеже трябва да приключваме, ме предлагам следното. Да остане отворена петицията, да поискаме от комисията а, актуална справка за заставащото, особено по отношение на последните обвинения от страна на вносителите. Също така изпращаме а, на съответните власти исканията исканията, оплакването на гражданите за здравето, както и това за токсикологичния анализ, което е много е притеснително. също така искаме е, да се разгледат въпросите за общото екологично натоварване на района. Смятам, че трябва да изпратим писмо, като бъдем съвсем искрени и до а, кмета на Фили мисля, че така може да е, постъпим. Госпожа Конева, е, аз ви познавам. Мисля, че вие сте съгласна с мен. Добре, прекрасно. Това означава, че може да преминем към следващата петиция. Имаме 6 минути. На 232 моля вносителя не повече от 2 минути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 Благодаря. Проблемът не е съвсем неизвестен за вас. Няма грижа за нашата околна среда изобщо. Тъй като нямаме време, това го разбирам, бих искал да а, говорим за едно нападение а, към върху една екозона около Аликанте. Там се случват много притеснителни неща като за това, за което вече чухме. Има едно сметище в ЛД, което няма разрешително, но се използва за изхвърляне на отпадъци без разрешение. Говорим за а, местообитание а, е, природно, което се нарича, а, е, намира в нашия регион и то е уникално а, е, влиза в обхвата на регламент 9242. Част от а, депото е изградено върху, именно върху тази зона, която е местообиталище на една малка екосистема, която е, е съставена от е, храсти и там живеят е, различни видове диви зайци след проучване в 2014 година, след намеса на комисията, имахме уверение, че там няма, повече не се изхвърлят отпадъци, но виждаме, че се, това не се спазва. Фирмата, която управлява депото, иска да получи разрешение въпреки че до сега е получавал отказ. Говорихме с, съответните служби в Валенсия, автономният регион Валенсия управлява, има правомощия по отношение на това сметище. Нашите органи е, управляват ли реално надзор и спазват ли това, което е предвидено в закона, отчитаме ли също така е, това, което е, се предвижда е, съгласно е, кралския указ. Трябва да пазим раз, биоразнообразието и никой не може да обясни защо едно сметище без е, разрешително, без лицензии е, продължава да работи, защо е изградено в защитена зона и как е възможно това да става без никакъв контрол. А, искаме да се, предотвра... да се премахне този риск за нашата флора и фауна и да може да се гарантира баланс на екосистемата, на живата екосистема. Имайте предвид, благодаря за вниманието, че именно само благодаря на вашата намеса беше санкционирано това депо. Искаме е, да призовем съответно да се види дали съответните публични власти наистина провеждат необходимия контрол, извършват ли се проверки. Благодаря за времето. Извинявайте, че толкова бързо говорех. Ние се извиняваме, че ви притискаме така, но смятам, че в края на краищата ще, се, ще бъдете удовлетворен от, от изхода. Това е важното. Мога ли да помоля комисията да говори също така кратко и по същество? Да, благодаря. Обещавам, госпожо председател. Ком комисията разполага с информация, според която това сметище не се експлуатира вече. Съответните съдебни власти се призовават да вземат накрая решение за това депо което в момента не работи, да приемат то да отвори отново, ако са спазени нормативните изисквания, но ние не знаем дали това е така. Знаем, че експертите имат ключова роля по отношение на спазването на европейското законодателство и за това ние сме на мнение, че когато тече съдебен процес в държавата членка, е много важно да не се допуска дублиране на процедурите по разследване и за това комисията може да а, разгледа въпроса, след като приключи съответното съдебно диране а, и а, то установи евентуално нарушение на европейското законодателство. Благодаря. Благодаря ви много. С това работата на преводаческия екип приключи. Пожелаваме ви приятна вечер.